Good morning, everybody. Guten Morgen, ich werde auf Deutsch sprechen. Добро утро, ще говоря на немски. Добре дошли на първото ни заседание след лятната почивка. Надявам се, че сте я прекарали добре, че сте си отпочинали и че можем да продължим работа до коледа. Разполагате с проекта на дневен ред. Има промяна в дневния ред. Колегата Корнелисен помоли нейният доклад по точка 10 на тема Европейското полугодие да бъде обсъден веднага след гласуването. Така че точка 10 ще бъде обсъдена на мястото на точка 6. Има ли възражения? Благодаря, госпожо председател. Искахме докладчикът в сянка на социалистите днес да присъства, тъй като денят е важен. Не знам дали е тук. Колегата Береш знае за промяната в дневния ред. Ще видим дали ще успее да дойде тук за обсъждането на доклада, но знае, че има промяна в дневния ред. Ако няма възражения, ще обсъдим точка 10 на мястото на точка 6. Преминаваме към съобщенията на председателя. Разполагате с документи, най-вече от изслушването за наземните услуги, което се състоя на 21 юни тук в Комисията по заетост. Разполагате с информация за това изслушване на немски, английски и френски. В папките ви има също така и протокол от изслушването, състояло се на 20 юни на тема Европейски взаимоспомагателни дружества. Информацията за това изслушване също е налична на немски, английски и френски. Нека ви припомня също така, че се работи по нов проект за цифровия подпис. Комисията по заетост участва в етапа на изпитвания. Целта ни е да внесем, извинете, да се въведе цифровият подпис за внасянето на изменения може да се използват две възможности – PIN код или Smart Card. До 10 септември можете да изкажете становище по тези два инструмента. Можете да кажете кой от двата желаете да използвате. Ще ви съобщим това допълнително по електронната поща. Ще ви припомня също така, че заседанието ни се излъчва на живо по интернет. Добре дошъл на колегата Андрей Войнгенук, сътрудник в секретарията на Комисията по заетост. разполагате и с протокола от заседанието от 23 и 24 април. Ако до края на заседанието днес не бъдат внесени възражения срещу него, той ще се счита за одобрен. Преминаваме директно към четвърта точка – Общ бюджет на Европейския съюз за финансовата 2013 година, всички раздели. Предстои да обсъдим бюджета по същество и становището Внесени са 102 изменения. Ще гласуваме веднага след обсъждането по тази точка. Давам думата на докладчика господин Болан. Благодаря ви, госпожо председател. Относно доклад за бюджета 2013 година на нашата комисия. Има 102 изменения, аз лично внесох 34. Успяхме да се договорим за 8 компромисни изменения. Съгласно предложението ми за резолюция, предложих изменения за, да, за изравняване на бюджета с равнището му от 2012 година. Опитах се също така при, по, по време на работата по този доклад да, съм, да следвам работата по Европейската програма за социални иновации и промени. И също така се опитвам да следвам напълно линията ни в рамките на триалога по това предложение. По отношение на програмата Учене през целия живот, живот също искам бюджет равен най-малкото на бюджета през 2012 година, а по отношение на Европейския фонд за приспособяване към глобализацията, предлагаме да има резерв не от 50 от 55 милиона евро, предвид настоящият контекст на економическата криза. Всеки като цяло, при всяко едно съкръщ всички, всяко едно съкръщение, предложено от съвет на предложението на комисията, съм подкрепил комисията. И също така, понякога, когато комисията предлага съкръщения по отношение на бюджета на 2012 година, предлагам връщане най-малко на стойностите от 2012 година. Защото ако има една област, в която не можем да си позволим да правим економии в момента, това е областта на заетостта. По отношение на подкупителните дейности, като докладчик реших да запазим само две природни проекта и една подготвителна дейност. Има само едно изключение, Предложено от госпожа Перес и господин Дарден. По отношение на дейността за служителите, предложено от госпожа Перес и господин Дърден. Нямам нищо против, но стигнахме до споразумение, че средствата, които ще са отделени за този проект, отново ще са 1 милион евро за поени, плати, бюджетни кредити за платени ангажименти. Искам също така да ви кажа, че има проблеми с бюджетна ред 104-104-17. Тук има грешка и тук става въпрос за плюс 2 милиона за плащания и извинете, за плати задължения и плюс 1,2 милиона за бюджетни кредити за плащания. Бих се да благодаря на докладчите в сянка на останалите групи, в частно господин Дарден, който прие голяма част от предложените изменения по цифрите. Основната цел е на нашата комисия е всички мерки за насъщаване на заедостта сред младите хора и социалните мерки трябва да бъде при приоритетите на Европейския съюз. Ясно е, че за напред трябва да дадем необходимите средства на Европейския съюз за водене на реална социална политика, която да даде гъвкавост и сигурност на пазара на труда и която се вписва в целите на стратегията Европа 2020 година. Vielen Dank. Ich Председателката благодаря. Думата има докладчикът Сянка господин Дарден. Мерси, мадам Благодаря ви, госпожо председател. Само няколко думи. Наясно сме с контекста на преговорите с съвет и това колко трудни са тези преговори всяка година. Въпросът за държавите членки е как да намалят максимално приноса си към общия бюджет. И в този контекст се опитахме да имаме възможно най-големи амбиции и затова внесохме редица изменения, които не само ни връщат към цифрите, предложени от комисията в проекто бюджета, но понякога дори надхвърляме тези предвидени средства като се позваваме на предвижданията от януари, направени от комисията, които понякога надхвърлят заложените в проекта бюджета. Мога само да кажа, че много се радвам за успешната ни работа с докладчика господин Болон. Постигнахме много добри компромиси които ще ни позволят да, из... да излезем с един качествен доклад, който ще улеснят преговорите по Европейския социален фонд, Европейския фонд по спотовяване към глобализацията, пилотната програма Прогрес, както и останалите пилотни програми, които според мен са много важни в области като заедостта и социалните въпроси може би имам известни съжаления само по отношение на програмата Учене през целия живот. Там амбициите ми бяха по-големи, но все пак се върнахме към първоначалните средства, предвидени за този проект. Така че като цяло смятам, че това е като цяло един добър компромис по всички важни за нас въпроси. Благодаря ви. Vielen Dank, Frau Obrigada, Sra. Presidente. Bom dia a todos. Госпожа Зубер има думата. Благодаря, госпожо председател. Добър ден на всички. Нашите предложения могат и да изглеждат доста завишени по отношение на стойностите, но в крайна сметка те отразяват нашето становище по европейския бюджет като цяло. Бюджета на Европейския съюз е изключително важен инструмент и ако искаме да разпределим богатството между държавите членки на Съюза, то трябва да предвидим и необходимия бюджет. Ето защо искаме да има увеличение и не става въпрос само за тези 2% от БВП. Бюджета трябва да бъде увеличен, за да има наистина социално сближаване в Европейския съюз. И онези, които имат повече, трябва да дават на нези, които имат по-малко. Още нещо. Става въпрос за нашите изменения. Споменава се Европейския социален фонд и 22 милиарда. Целта на нашето изменение е да поясним че тези средства трябва да се използват за създаване на работни места и то стабилни работни места. И мисля, че комисията трябва да приеме тази идея. Днес безработицата е толкова висока и ето защо трябва да се разбере, че трудовите права на хората са изключително важни, защото все повече и повече работни места са несигурни по своя характер. Много работници работят направо в условията на робство. И комисията не може просто да обръща гръб. Комисията трябва да се справи с този феномен, който се задълбочава в Съюза. За съжаление. Благодаря. Председателката, благодаря. Не виждам желаящи да вземат отношение, за това направо ще дам думата още веднъж на докладчика. Мерси, Благодаря ви, госпожо председател. Благодаря на изказалите си, в частност на докладчите в Сянка. Надявам се, че този доклад ще ни даде възможност да поставим акцента върху програмата Прогрес, учене през целия живот, социалният е, диалог, програмите за трансгранично сътрудничество, в частност програмата ОРЕС, както и програмите за микрофинансиране. По отношение на последното изказване и припомнянето, че съществуват неизползвани средства по Европейски социален фонд, аз лично разполагам с противоречиви данни. Неведнъж сме искали преразпределяне на тези средства към заедостта. И мисля, че е крайно време е наистина да попитаме комисията какво е реалното състояние с тези средства и дали те наистина са налични тъй като председателят на комисията по бюджети ми каза, че на практика тези средства не са на разположение. Става въпрос за 20 милиарда евро по Европейско социален фонд. И председателят на комисията на бюджета обаче ми каза, че това твърдение е напълно погрешно. Ето защо, предвид исканията ни и ни искане за преразпределените си средства, мисля, че е крайно време е да зададем конкретен въпрос на комисията и да поискаме от нея конкретни отговори. Още веднъж благодаря на всички изказали се. Председателката благодаря. С това приключваме обсъжданията по точката за бюджета и преминаваме към гласуването. Ich hoffe, Sie haben alle Ihre Karte mit dabei. Надявам се, че всички сте донесли картите си за гласуване. Уважаеми колеги, преминаваме към гласуването. Първо ще гласуваме по цифрите, по таблиците, които току-що ви показах. Нека ви попитам дали първата част от изменение 6500 до 6541 е възможно да бъде гласувана анблок. Доколкото виждам, сте съгласни да гласуваме анблок по изменения 6500 до или може би не. Include, include, yes. Okay. Okay. Gut, ähm, wir haben Einwand, insofern können wir aber abstimmen von 6000. Имаше възражение. Можем да гласуваме анблок изменения 6500 до 6567. Ще ви помоля да гласуваме електронно. So, okay. Ist es, ist es nicht möglich, am блок abzustimmen? Не е ли възможно да гласуваме анблок тези изменения? Okay, it's open. Моля, гласувайте електронно. Okay, vote is closed. Край на гласуването. Okay. Um, 31 31 гласа за, няма въздържали се, няма гласове против. Измененията се приемат. Просто си забравих картата, ако може да ме добавите. Добре. Изменение 6506, внесено от господин Болан. Кой е за? Против? Въздържали се? Приема се. Изменение 6507 на Болан и 6540 на Дарден са идентични. Кой е за? Против? Въздържали се? Приемат се. Изменение 6508 Болан и 6541 Дарден са идентични. Кой е за? Против? Въздържали се? Приемат се. Изменение 6596 на колегата Зубер. Кой е за? Против? Въздържали се? Отхвърля се. Изменение 6527 и 6542 на колегите Болан и Дарден. Извинете, първо ще гласуваме по 6527. Кой е за? Против? Въздържали се? Приема се. 6542 е отеглено. 6543 на колегата Дарден. Кой е за? Въздържали се? Кой е против? Електронна проверка. Vote is closed. Край на гласуването. Отхвърля се с 17 гласа против. Компромисно изменение А, внесено от НП и социалистите. Кой е за? Против? Въздържали се? Приема се. 6544 и 6509 отпадат. Компромисно изменение Б латинско, внесено от НП и социалистите. За? Против? Въздържали се? Приема се. Измененията отпадат. Компромисно изменение С латинско НП и социалистите. За, против, въздържали се. Приема се. Компромисно изменение Д латинско НП, социалистите и зелените. За, против, въздържали се. Приема се. Изменения 6513, 6547 и 6584 на колегите Болан, Дарден и Ери. За. Против. Въздържали се. Приемат се. Изменение 6548 на колегата Дърден. За. Против. Въздържали се. Отхвърля се. Изменение 6514 на колегата Болан за против Въздържали се. Приема се. Изменение 6585 отпада. Изменение 6515 на колегата Болан. За, против, въздържали се, приема се. и изменение 6556 на колегите Дърдени Балцани за, против, въздържали се, отхвърля се. Искате да проверим електронно? Добре, моля гласувайте електронно. Vote is closed. Край на гласуването. Обърках се, приема се. С 18 гласа за. Преминаваме към следващото изменение 6591, внесено от колегата Болан от името на нашата комисия. Кой е за? Против? Въздържали се? Приема се. Изменение 6595 на колегата Анджелили за против въздържали се, отхвърля се. 6592 на колегата Болан от името на комисията ни за против въздържали се, приема се. Изменение 6580 е идентично. Компромисно изменение е латинско НП социалисти и зелени. За. Против. Въздържали се. Приема се. Компромисно изменение е в латинско НП социалисти и зелени. За. Против. Въздържали се. Приема се. Компромисно изменение Г латинско. НП, социалисти и зелени. За. Против. Въздържали се. Приема се. Изменение 6552 на колегите Дардени Котини. За. Против Против? Въздържали се? Мисля, че се приема, но нека проверим електронно. Моля, гласувайте. Vote is closed. Край на гласуването. Приема се с 19 гласа за. Okay. Das ist dann in favor. Okay. Mhm. Dann ähm, 6529, 6529 и 6571 отпадат. 6553 на господин Дърден. Кой е за? Против? Въздържали се. Приема се. Със същото мнозинство. Следващите две отпадат. Искате електронна проверка? Добре, моля гласувайте електронно. Край на гласуването. Един глас за без карта, един против без карта, но въпреки това се приема. Изменение 6573 на колегата Жин Ламберт. Кой е за? Против? Въздържали се? Приема се. 6554 на колегата Дърден. За. Против. Въздържали се. Струва ми се, че се приема, но нека проверим електронно. Гласуваме електронно по 6554. Моля, гласувайте. Край на гласуването. 19 гласа за, срещу 19 против. Отхвърля се. 6518 и 6574 на колегите Болан и Ламберт. За. Против. Въздържали се. Приемат се. Шест пет седем пет на колегата Ламберт за против, въздържали се, приема се. 6531 на колегата Болан за, против, въздържали се, приема се. Следващите две изменения отпадат. Изменение 6593 с устно изменение, внесено от колегата Болан. Само да уточня, по това подготвително действие има ангажимент от 2 милиона и плащания за 1,2 милиона. Um Няма възражение срещу устното изменение. Нека гласуваме за, против, въздържали се, Приема се. 7026 на колегата Зубер. За. Против. Въздържали се. Електронна проверка. Моля, гласувайте. Край на гласуването. 15 гласа за, 23 гласа против, отхвърля се. Изменение 6594, внесено от колегата Болан от името на комисията ни. За, против, въздържали се, приема се. Изменение 6557, Дарден Котини. За, Против. Въздържали се. Приема се. 6532 отпада. Отпада и следващото. 6587. Гласуваме по 6519 на колегата Болан. За. Против. Въздържали се. Приема се. Компромисно изменение Хаш, латинско от НП и социалистите. За. Против въздържали се, приема се. 6558 Търден Котини за против въздържали се електронна проверка. Моля гласувайте. Vote is closed. Край на гласуването. Двайсет гласа за, 18 против. Приема се. Изменение 6560. Дарден Котини. За. Против. Въздържали се. Приема се. Изменение 6561 на Дарден за против въздържали се електронна проверка. Моля, гласувайте. Край на гласуването. 18 гласа за, 20 против, отхвърля се. Изменение 6576 на колегата Ламберт за, против, въздържали се. Мнозинството е същото като преди малко, отхвърля се. Изменението на колегата Болан. 6523 за. Против. Въздържали се. Приема се. Измененията на колегите Болан Дарден и Ламберт 6524, 6282 са идентични. Кой е за? Против? Въздържали се? Приемат се. 6577 на колегата Ламберт за против, въздържали се, приема се. 6563 на колегата Дарден за против, въздържали се, приема се. 6525 на колегата Болан за против, въздържали се, приема се. 6526 Болан за против въздържали се приема се. Следващите три изменения са идентични. Болан, Дарден и Ламберт. Кой е за? Против? Въздържали се? Приемат се. Следващите две, 6521 и 6565, Болан и Дарден. Кой е за? Против? Въздържали се? Приемат се. Изменение 6566 на колегата Дарден. За? Против? Въздържали се? Електронна проверка. Край на гласуването. 20 гласа за, 20 против, отхвърля се. Изменение 6522 на колегата Болан. За, против, въздържали се, приема се. Приключихме с таблицата. Предстои да гласуваме по становището. Изменение 1 от, на колегата Ламберт. За. Против. Въздържали се. Приема се. Изменение 2 на колегата Дарден. За. Против. Въздържали се. Приема се. Изменение 3 на колегата Зубер. За. Против. Въздържали се. Отхвърля се. Изменение 4 на колегата Ламберт. За. Против. Въздържали се. Приема се. Изменение 5 на колегите Дарден и Берес. Разделно гласуване по първата част на параграфа. Предложено е да се заличи формулировката мерки за въвеждането на минимално трудово възнаграждение във всички държави членки. Кой е за? Против? Въздържали се? Приема се. Втората част. Кой е за? Против. Въздържали се. Електронна проверка. Vote is closed. Край на гласуването. Dann ist es 20 dafür, 19 dagegen. 19 гласа против, 20 гласа за. Приема се. Изменение 6 на колегата Дарден. За. Против. Въздържали се. Приема се. Сега ще ви помоля да гласуваме електронно по целия текст на становището. Моля, гласувайте. Votes are closed. Край на гласуването. Тридесет и три гласа за, два гласа против, ще трябва да добавим още 2 гласа за. С това гласовете за стават 35, 2 гласа против и 3 въздържали се. Становището за бюджета се приема. Поздравления за колегите! Направихме промяна в дневния ред. Ще обсъдим не точка 6, а точка 10. Доклада на колегата Корнелисен ще проведем разискване. Веднага ще дам думата на колегата Корнелисен. Yeah. Thank you. Благодаря. Ще започна своето представяне, докато всички си тръгват. Уважаеми колеги, както вероятно си спомняте, миналия февруари в пленарна зала приехме два доклада относно проучването за растежа за 2012 година. Единият доклад беше мой, другия беше на господин Гозес. Ние общо взето станахме като сиямски близнаци с господин Гозес. Готових бяхме да говорим с всички, които искат да разговарят с нас, председателя Шулц, комисията, председателството, общо взето представихме обща позиция. През февруари председателката прекъсва. Трябва да чуем какво ще ни каже колегата. Аз ви благодаря, госпожо председател. Поискахме 6 неща. Повече амбиция и последователност по отношение на целите до 2020. Искахме да има устойчиво създаване на работни места, инвестиции, данъчна реформа, качество на заетостта. Поискахме справяне с младежката безработица, с бедността и искахме да има и засилване на демократичната легитимност. Сега дойде време да направим оценка на това, което се случи през 2012 година, след националните програми за реформи, след препоръките за държавите членки от страна на комисията, след действията на съвета. Сега имаме един доклад за парламента, водеща комисия ЕКОН, господин Гозес. Нашата комисия участва по силата на правило 50 и аз отново съм отговорна за становището. Аз е, предпочитах да има съвместна работа между двете комисии, но не успяхме. ЕКОН все още смята, че европейското полугодие е свързано с пари, а не с съдбата на хората. От тук нататък ние ще правим отделни доклади в началото на всяко полугодие и ще ги събираме в края на занятието. По отношение на съдържанието, през последните 6 месеца вниманието като че ли се измести. Не се говори вече само за дълг, за дефицит, макар че все още се говори по тези теми, а по-скоро се говори за социална криза, за заетост. Все още обаче можем да отправим доста критики Основната ни амбиция в последния доклад беше да критикуваме държавите членки за ниското ниво на амбиции. Защото целите по ЕС 2020 и на теория няма как да бъдат постигнати, ако се действа по този начин, да не говорим за по-масштабните цели. Държавите членки ни обещаха, че ще се отдели внимание на създаването на работни места, че ще има планове за създаване на заетост в национален мащаб, макар че не се появиха много такива планове. Освен това, не се отдели внимание на качеството на работните места. Общо взето, качеството на заетостта пада. Точка 12 в моят доклад е много важна – там казваме, че индекса за корекция на макроекономическите дисбаланси трябва да бъде подобрен и трябва да се разбере, че заетостта е съществена част от макроекономическите развития и възстановяването. Знаете, че винаги сме ограничени от към брой думи, които можем да използваме в едно становище. Аз трябваше да съкратя, да изменя своите предложения. Надявам се, че много от вас ще го направят също така за своите изменения, а пък аз отново се готвя да бъда много добра приятелка на господин Базе, э, Гозес. Извинете. Сега давам думата на господин Серкас. Благодаря, госпожо председател. Работим по полугодието от самото начало, Европейския семестър за координация на економическите политики. Общо взето всички смятат, че това е важна задача на парламента. Всъщност това е като че ли единственото досие, по което имаме единодушие, балансирана позиция. Целта е Европейския съюз да се справи с кризата. Няма как да търсим решения само на економическия или на социалния аспект. Те са взаимно обвързани. И за да се излезе от кризата, трябва да се отдели внимание и на двата аспекта. Колегата Корнелисен отдели внимание на това доколко бяха чути нашите препоръки. Имаше съвет през юни. Сега нещата като че ли малко повече се уравновесяват. Всички знаем обаче, че трябва да има и дела, не само думи. Нека да се запитаме сега. Заетостта е приоритет ли е за Европейския съюз? Да, ако чуем речите на политиците, но ако погледнем политиките, точно обратното ще видим. Страните, които са засегнати най-сериозно от безработица, страните, в които цели поколения просто не могат да изкарват своето препитание – се подлагат на анализ от технически експерти, економисти, хора, които смятат, че единственото нещо на Земята е макроекономическия баланс и толкова. Тяхното фундаментално мислене не отговаря на принципите на договорите. Как можем да говорим за солидарност? Солидарност няма. Точно обратното – поради липсата на солидарност се появяват още по-големи затруднения. Все повече хора смятат, че Европейския съюз не им помага. Не се предприемат мерки за растеж. Хората смятат, че политиките на Европейския съюз не са насочени към заличаване на различните видове пропасти, независимо дали са те макроекономически или с друг характер. Доходите намаляват, Експертите, добре облечените експерти в своите костюми не чуват какво казват хората. Те говорят за намаление орязване на разходите. Така че, госпожо Корнелисен, ние ще ви подкрепим. Трябва да се види някакъв напредък все пак. Да се надяваме, че за следващия семестър ще има малко по-човешко измерение тук. Малко повече внимание ще се отдели на хората. Тази криза не се появи просто така. За нея имаш е, предпоставки последните 20 години и не само длъжниците са виновни, кредиторите също са виновни. Да не забравяме какви недостатъци има економическа и валутния съюз и онези, които страдат най-много, младите хора, например, те трябва да получат по-голямо внимание. Това, което се предвижда тук е добра основа за следващия семестър и си мисля, че в тази комисия трябва да имаме консенсус относно социалното измерение, относно интересите на хората. Благодаря, госпожо Корнелисен, за вашата работа. Благодаря, колегата Ман. Ja, also, Marie, vielen Dank für die Grund... Мари, благодаря за изготвения текст. Мисля, че той е добра отправна точка. Трябва да се опитаме да внесем корекции. Алесандро в много отношения е прав. Но Нека наблегна на следното. Онези, които са ориентирани към стабилност, като например германците, които са известни с това, не се обявяват само за съкръщения. Разбира се, необходим ни е добър финансов резерв, но когато излезем от кризата, трябва да направим и адекватни инвестиции. Затова не можем да заложим единствено на съкръщаването на размера на дълга трябва да се постигне равновесие от една страна между намаляването на размера на дълга и урязването на финансовите ангажименти и от друга страна инвестирането в растеж. Някои, като например северноевропейските страни, също заявиха, че ни е необходимо измерение, отчитащо растежа. В някои държави членки в момента чуждестранни инвеститори извършват дейност. Държавите буквално се окупират от хедж фондовете. И това според мен е една отрицателна тенденция. В Германия, например, дейност се извършва от американска страна. Американците искат да играят роля. И според мен това никак не е добре. Ако чуждите инвеститори действително искат да инвестират тук, те трябва да разберат какъв модел се прилага. Трябва да се въведе един общ социален модел, който същевременно да отчита и индивидуалните ситуации в държавите членки. Не беше никак лесно да се приеме шесто пакета. Имаше доста трудни гласувания, но компромиса, който постигнахме, според мен е правилен. Той се основава на система за упражняване на надзор и дава възможност за въплащаване на европейското полугодие в реалност. Много е важно във връзка с това да се вземат предвид и националните планове за заетост. Ако искаме да координираме, да си сътрудничим, трябва да създадем добра основа за това. Основа, която да претворим в дела, а не да се обявяваме за нея само на думи. Никога не сме се обявявали за централизъм, за това решенията да се вземат само от Брюксел. Не. Винаги сме заявявали, че трябва да се вземат съвместни решения, по които и държавите членки да имат думата. Приветствам точка 7, визираща у нези работници, които са в несигурно положение. За тях трябва да се предвижат защитни механизми. Не е възможно да се увеличи броят на несигурните работни места и на работните места на непълен работен ден, само за да подобрим в крайна сметка отчетите си. Много важно е да се вземе предвид и младежката безработица трябва да се постигне справедливост в това отношение. Не можем просто да заявим спрямо младите хора, в един момент нещата ще се подобрят. Много от тях са талантливи, добре образовани и въпреки това нямат работа. Доколкото знам, много испански младежи в момента учат немски език и искат да се насочат към Германия. Това е добре, нуждаем се от квалифицирана работна ръка, но е само едно краткосрочно решение. Не можем да подкрепяме в дългосрочен план подобни тенденции. Надявам се, у нези, които са си намерили работа, например, в Германия, да могат в бъдеще да се завърнат в родната си страна. И то не защото Германия не ги иска. В точка 12 колегата е записала следното да се преработи индекса за коригирането на макроекономическото неравновесие. Не съм много съгласен с формулировката в тази точка, но като цяло приемам аргументите ти. Mulțumesc, дама președintă. Госпожа Кливети. Акорд cu luările de poziție ale colegilor mei care au... Съгласна съм сказаното от колегите, високо, които високо оцениха извършеното от колегата докладчик. Тя прави някои много полезни изводи, излиза из конкретни предложения за работата ни. Ще се спра върху точки 3, 7 и 11. Точка 3. Важно е да отчетем, че Европейският съюз като цяло и по-конкретно Европейският парламент трябва да визира и възможността за управление на работната сила в отделните държави. Чрез разкриването на работни места в отделните държави членки, ще се избегне пренасищане на пазара с специалисти, от които няма нужда. Така всяка държава членка ще може по-добре да се възползва от квалифицираната си работна ръка. Същевременно ще можем да поставим проблема и в общоевропейски контекст. Това е много важно за Румъния. Предложението да се въведат национални планове за управление на работните места е важно и в общоевропейски план. Ще има възможност за координиране между отделните области. Що се отнася до точка 7 и точка 11, визиращи работата на непълен работен ден и борбата с бедността, смятам, че трябва да вземем предвид и по-старото поколение, което все още има потенциал за трудова дейност. По-възрастните граждани също трябва да бъдат отчетени като фактор по отношение на трудовата заетост. Те могат да работят и да повишат жизнения си стандарт чрез тези допълнителни доходи. Освен това, по-младото поколение може да се възползва от техния опит. Ще разговарям лично с докладчика и ще внеса изменения от своя име. Благодаря, колегата Зубер. Благодаря, госпожо председател. Исках да коментирам един конкретен въпрос, точка 9 от проекто становището. Там се говори за препоръки относно заплащането. Много натиск има в момента върху заплащането на работниците. Нивата им са невероятни. Говоря за нивата на заплатите. Европа се връща назад с десетилетие. И нашата комисия не може да приема нещо подобно. И с лека ръка. За мен намаляването на доходите определено ще доведе до бедност. Как иначе? Един пример ще дам от Португалия. Европейската Централна банка и Европейската комисия призовават за намаляване на минималната заплата, която е 485 евро. Как ще стане това без да се стигне до бедност? Ставаме свидетели на феномен. Феномен, който може да бъде определен като работещи бедни хора, които имат работа и въпреки това са на прага на бедността. Тук не става въпрос само за социална справедливост. Говорим и за економическо въздействие, възстановяване, тъй като намаляването на заплатите няма как да генерира растеж. Трябва да решим кое от двете искаме в крайна сметка растеж или намаляване на заплатите. Госпожа Пападополо. Благодаря ви. И аз на своя ред държа да подчертая, че съм съгласна напълно с казаното от господин Серкас. Той подчерта колко важно е да има равновесие между економическата криза и социалната криза и мерките за справяне с тези две кризи. Внимателно разгледах текста предложен от госпожа Кълнелисен и бих искала да се спра на точки 10, 9, 10 и 11 относно препоръките към държавите членки трябва да кажем, че има много сериозно неравенство между отделните държави членки по отношение на равнището на бедност или на равнището на безработица, на търсите работа без диплома или с много висока квалификация. В Испания, в Гърция и в Кипър положението е доста тежко. Комисията направи редици препоръки, но в крайна сметка те не доведоха до нищо положително. Видяхме какво се случи в Гърция. Гърция се послужи за опитно зайче. И резултатът е изтичане на мозъци. Гърция в момента губи най-големите си таланти, губи млади хора, които напускат страната. И се стигна до едно положение на много голям, на много голям дисбаланс. Квалифицираните кадри от Южна Европа си търсят работа в Германия, в Обединеното кралство или в Съединените щати. И тези кадри се заменят с хора, идващи от трети страни, които са с много по низка квалификация, което води до намаляване на качеството на економиката в тези държави и съответно до увеличаване на бедността. Ето защо смятам, че дискусията трябва да има много по-масштабен характер. Препоръките, които прави комисията, очевидно не са достатъчни. нашата парламентарна комисия и други комисии в парламента настояваха за прилагането на един принцип на солидарност в рамките на Съюза, но за нещастие това все още не се е случило на практика. Така че предлагам изменения по точка 9, 10, 11, както и по точка 1 от проекто становището. Не е достатъчно просто да сочим с пръст виновните са държавите членки. Не е достатъчно да кажем поели сте ангажимент да спазвате целите на стратегията Европа 2020, при положение, че самият съюз не може да спази тези цели. Няма как до 2012 година да се постигне равнище от заетост на заетост от 75% и за мъжете, и за жените. Това няма как да се случи в контекста на изнасяне на индустрията от Европа, нито в контекста на пренасянето и на преместването на работна ръка между държавите членки. Въпросът е как да съдържим квалифицираните млади хора в собствените им държави. Това е основният въпрос, който трябва да си поставим и това е въпросът, който трябва да зададем и на Европейската комисия. Аз за момента нямам отговор на този въпрос. Vielen Dank. Ich darf das Wort an die Kollegin Председателката благодаря колегата Ястелевицка. Bardzo często jak mówimy o innowacjach, to myślimy o innowacjach w przemyśle. Благодаря. Когато говорим за иновации, имаме предвид най-вече индустрията и технологиите. Рядко говорим за иновации в социалната сфера – аз мисля, че тук трябва да включим изменения, свързани с приспособяване на трудовия пазар по иновативен, по новаторски начин. Много често младите страдат най-много и има нужда от нови решения, за да може да се изгради в живота на един млад човек една нормална, стабилна кариера – За съжаление, аз трябва да напусна и да отида да гласувам на друго заседание, но много ми се иска да се включи текст относно тези иновативни аспекти. Госпожа Макинтайер. Благодаря. Искам да благодаря на госпожа Корнелисен за този доклад, за това становище. Няколко коментара относно някои от текстовете. По параграф 4 подкрепям идеята за прехвърляне на данъчното облагане от данъци върху трудови доходи към данъци за дейности. Хората трябва да имат избор за това как да си харчат парите. Приветствам тази идея. Освен това, онези, които получават най-малко, не трябва да бъдат облагани. Искам ми се това да стане. Значи хората, които получават по-малко, не би трябвало да плащат данъци. Още нещо. Параграф 7. Не мисля, че трябва да отхвърляме идеята за частична заетост и самозаетост, защото за много хора това е всъщност целта някои жени, например, някои млади хора избират да работят на непълно работно време. Не може да се говори за работата на непълен работен ден като за несигурно работно място. Има хора, които просто търсят такава работа. Освен това, самонаетите. Това също е избор. Личен избор. Когато говорим за насърчаване на заетостта, е добре да отчетем и възможностите за разширяване на самонаетостта, тъй като така започват малките предприятия. Те започват с един предприемач, който има идеи, така че просто не ми се иска да отхвърляме с лека ръка, да принизяваме този вид трудова дейност. Целта е да създадем работни места в цяла Европа. Аз смятам, че все още не говорим достатъчно много за факта, че правителствата не могат да създават работни места. Те могат да създадат условията за създаване, но работните места се създават от предприятията. Пътя е да се насърчават малките и средните предприятия, да се намалява бюрокрацията и така нататък. Това е пътя за намаляването на безработицата в Европа. Благодаря. Не виждам други желащи да се изкажат. Някой от комисията иска ли да каже нещо? Иска ли да се намеси? Yeah. Okay. Uh, thank you very much. It was really interesting to hear the... Um... Благодаря ви. Беше много интересно да проследим разискванията. Разбирам, че ще има и много изменения. Ще очакваме с нетърпение доклада. Искам да направя само един коментар. Радваме се, че виждате промените, настъпили през последната година, а именно от поставяне на акцента върху микроекономическите дисбаланси към един по-равновесен подход, който да разглежда и економическата ситуация, и мерките за насърчаване на растежа чрез годишният обзор за растежа. Със сигурност ще вземем предвид вашето становище, както и становище на Комисията по економически въпроси. Благодаря ви. Vielen Dank. Dann darf ich zum Schluss noch einmal an Frau Cornelissen zurückgeben. Госпожа Корнелисен, за заключението ни думи. Благодаря ви. Благодаря на колегите за изразената от тях подкрепа. Мисля, че отново ще изготвим един добър доклад. И се надявам да ми помогнат изготвянето на един добър доклад, който да се гласува в пленарна зала. По коментара на господин Серкас, действително светът се променя по-бързо, отколкото нашите действия. И наистина се нуждаем от бърз промяна в дейностите ни, особено в подкрепа на държавите, които в момента се намират в най-затруднено положение. Относно противните въпроси, се колеги коментираха точка трета относно националните програми за създаване на работни места. Такава беше нашата идея, но всъщност държавите членки сами предложиха тези национални планове за работни места и така и не, не изпълниха тази своя идея. Европейската комисия заложи пакета за етост като част от економическия семестър и аз смятам, че това е наистина много добра идея. Смятам, че трябва да има координация на усилията за създаване на работни места. Също така редица колеги направиха коментари по параграф 7. Тук мисля, че има известна неяснота или по-скоро неразбиране, особено по отношение госпожа Макентайер, по никакъв начин не се опитвам да обезкуражавам частичната заетост или самозаетостта. Аз лично като холандка много държа на частичната заетост, но според мен тя може да функционира добре само когато и има достатъчно добра социална сигурност и социална закрила за работещите на частично работно време, а има редица държави членки в Европа, където този вид заетост не, не е съпъсвана с достатъчно социална за сигурност. А има и държави, където и самозетите не са достатъчно добре социално защитени. Дания, например, е изключение. Там самозетите могат да получават социални помощи, ако имат проблеми с намиране на работа в даден период. В Холандия, например, обаче в момента самозаетите имат много сериозни проблеми, тъй като техният пазар в момента намалява. Така че аз лично искам да насърчим този вид заетост, но гарантирайки на работниците съответно социална закрила. С колеги подигнаха въпроса за заплащането. Опитваме се да поставим акцент върху факта, че заплатите в момента се смятат за економическа променлива величина. И това е вярно. Но това са също така и средствата, които хората използват за купуване на храна и за осигуряване на жилища. И това е елемент, който често се пренебрегва. Ето защо според нас трябва да се преразгледа погледа върху заплащането. В момента има натиск за намаляване на заплатите и няма почти никакъв натиск за увеличаване на заплатите. Но ако искаме наистина да се преборим с макроекономическите дисбаланси, в някои държави членки заплатите всъщност трябва да се увеличат, а не да се намаляват. А също така има и някакъв прак, под който заплащането не бива да пада, защото все пак хората да се нуждаят от минимални доходи. Не разбрах напълно коментарът на госпожа Пападопол по отношение на целите на стратегията Европа 2020 година. Аз още смятам, че можем да постигнем 75% заетост в Европейския съюз до 2020 година. Но според мен за постигнато тази цел трябва да положим по-различни усилия и трябва да се съсредоточим повече върху създаването на работни места. Така че не разбрах правилно дали идеята на колегата е да се намалят е, амбициите на целите ни. Не знам, може би ще се върнем отново на този въпрос по-късно. Мисля, че това беше последният коментар. Надявам се да отговорих на всички въпроси. Ще очаквам с нетърпение вашите изменения. Надявам се да намерим задоволителни компромиси. И това трябва да стане всъщност доста скоро, защото сроковете са доста кратки. А, също така държа да отбележа, че всички изменения трябва да са на английски, защото няма да имаме време за писмения превод, но съм сигурна, че ще постигнем един много добър доклад. Благодаря ви. Благодаря. Както казахте, аз също искам да, обърна, да ви обърна внимание, че изменения могат да се внасят само на английски язик до 11 септември в 12 часа. На 17 септември ще разгледаме изменението и на 18 септември ще гласуваме становището в нашата комисия. И така продължаваме с точка 6 от а, дневният ред. Създаване програма права и гражданство за период 2014-2020 година. Докладчик е госпожа Джин Ламбърт. Днес ще обсъдим внесените изменения. Като знаете, ние сме правомощи само по някои от е, елементите на предложение, но мисля, че всичко това ще ни, ще ни по-подробно колегата Ламбърт. Имате думата. Благодаря ви. Не знам до каква степен мога да разясня въпроса с правомощията. но всички сме наясно с този проблем. Членовете на комисията вероятно си спомнят, че това е фондът в следващата финансова програма, който ще обедини програмата DAFNE 3, част от програмите Основни права и гражданство, но също така се появяват и нови аспекти, като правата на детето, това са най пълномощия заложени в договора. Също така се включват и някои измерения на политиката за защита на потребителите. И ще се спомня този въпрос малко по-подробно. Както казахте вече, тук се предлага правило 50. Доклад водеща комисия, комисията по граждански права и правосъдие, но за щастие ни работи много добре с водещия докладчик правомощия има и Комисията по правата на жените и равенството на половете. Особено по въпросите свързани с програмата Дафне и въпросите свързани с равенството на половете. Така че при някои от измененията няма всъщност проблеми с съдържанието. Не мисля, че има разминавания по самото съдържание всъщност. Но ще трябва да проведем преговори с, а, докладчите от другите комисии, за да сме наясно коя комисия е компетентна по съответния елемент. Ще се свържем с а, докладчите и с докладчите в сянка, за да видим как точно ще организираме преговорите. По отношение на самите изменения, от моя гледна точка, всички те са много положителни. Някои от тях подобряват моето предложение и го засилват и съм напълно склонна да ги приема. Има обаче и други изменения, които също са положителни, които носят а, нови елементи към а, този доклад. Споменах а, въпросът а, за защита на потребителите в член 4.1а. И затова ще се радвам да чуя от водещия докладчик, може би от Европейската комисия, нещо повече за предложението да се прехвърлят тези елементи от ам, програмата пра, ам, права на потребителите към този инструмент. Също не бихме искали тези елементи да се прехвърлят обратно в програмата защита на потребителите, защото тук смятаме, че тази програма трябва да се случи върху други въпроси, именно правата и гражданството. Изменение 23 до 46 са свързани с правата на потребителите. Аз предлагам всички тези елементи да се е, извадят от програмата. Аз лично съм направила изменение 15 по този въпрос, за да видим какво ще се случи с е, този конкретен въпрос. Надявам се да имаме повече яснота. Аз лично съм склонна да приемем измененията за заличаване на тези елементи, като напълно, разбира сме се, наясно, че въпросът за защита на потребителите няма да отпадне напълно от програмите за финансиране. Подига си въпроса за хората с увреждания и това до каква степен този въпрос трябва да се разглежда по-отделно и до каква степен тази област е обхваната от други международни инструменти. Според мен е важно да обърнем внимание на този въпрос като парламент като цяло, след което да последим преговорите с съвета. Има предложени изменения по съображение трето от преамбюла, от колегата Клевети и други колеги. Аз лично нямам проблеми с това изменение, но пак казвам, може би ще имаме известни проблеми с намирането на равновесие, намирането на общо становище на равнището на целия парламент. Защото това може да доведе до промени в разпределението на средствата. Има също така и редица изменения по едно и също по едни и същи членове на предложението и разбира се аз ще се намеря на Нагръби с да намеря компромис. Един такъв случай е съображение 5. Там аз съм направила изменение 25. Има и изменение 26 колегите Хокин и Менер. Въпросът е какво може да направим с формулировката на този на това специфично съображение, се надявам да намерим някакъв отбър компромис. Член 4а също е проблематичен. Тук трябва също да намерим компромис. Въпросът е, чи права се защитават чрез този инструмент. И дали става въпрос за права, проистичащи от самото гражданство, или става въпрос за права, проистичащи от европейското законодателство е други думи права, които засягат не само гражданите. Тук има изменение 12, от, от мен и изменение 24 от госпожа Сипел и господин Хендел. Мисля, че ще постигнем а, някакво споразумение за формулировката. Надявам се да имаме компромисно решение между изменение 12, 34 и 35. Също така, по член 4.1 МСП, където се засягат въпросите за принципа за недискриминация. И еднакво отношение. Има 5 изменения. Моето изменение е 13, изменение, изменение 36 до 39. Отново от Сипъл, господин Хендел и други колеги. Един от въпросите е за идентичността на половете и равенството между половете. Като цяло мисля, че имаме добро съгласие по този въпрос. Но се подели въпроса за запазването на достоинството и в частност запазването на достоинството на работното място. Така че ще трябва да намерим компромис по член 4.1b. Подига си въпрос, както казах вече, кой е компетентен по отделните елементи, отделните те части от текста. И тук трябва да разгледаме изменение 4041 на господин Клевети относно член 4.1b нов, където става въпрос за програмата Дафне. Тоест програмата за борба с домашното насилие. е въпрос, който трябва да бъде обсъден с Комисията по правата на жените. Но пак казвам, нямаме проблеми с самото съдържание. Въпросът е коя е компетентната парламентарна комисия. Благодаря ви. Благодаря ви, госпожа Сипер. Благодаря, госпожо председател. Мисля, че мога да бъда сравнително кратка, но държа най-напред да благодаря на колегата Ламберт за отличния текст. Съгласна съм с нея за това, че съвместно с други политически групи можем да постигнем добър компромис, тъй като по много въпроси становищата ни съвпадат. Много е важно да постигнем подобен компромис, тъй като разполагаме с ограничени правомощия и ако застанем на силна позиция, ще дадем добра възможност за работа и на Комисията по граждански свободи. Трябва да се защитават правата на всички лица, които пребивават на територията на Европейския съюз. С радост очаквам доброто с ни сътрудничество с госпожа Ламберт и останалите колеги. Госпожа Харкин. Благодаря, госпожо председател. И аз ще бъда съвсем кратка. Съгласна съм с казаното от преждеговорившата колега. Джин извърши прекрасна работа, към която почти няма какво да добавим. Аз ще внеса няколко изменения за хората с увреждания, както и за правата на гражданите на Европейския съюз, проистичащи не само от гражданството на Съюза, но и от международните договори и споразумения. Джин спомена въпроса за компетенциите по отношение на хората с увреждания и домашното насилие. Този въпрос трябва да бъде доизяснен, но като цяло смятам, че можем да намерим решения и компромиси, около които да можем всички да се обединим. Нямам какво повече да добавя. Очаквам добре да си взаимодействаме с Джин. Господин Хендел. Благодаря на госпожа Ламберт за добрата работа. Виждам, че има много пресечни точки между отделните изменения. Затова смятам, че по време на преговорите по измененията бързо ще постигнем добър резултат. Приемам предложението на Джин Ламберт по отношение на правата на потребителите. Напълно съм съгласен с нея за това, че в тази директива може да се съдържа препратка към правата на потребителите, но не това непременно е текстът, който следва да урежда тези права. Вече има действаща нормативна уредба в тази област, която е по-ефективна и в която тези права могат да бъдат уредени по-подробно. Внесъл съм редица изменения за подобряване, до усъвършенстване на предложението за директива, най-вече във връзка с равенството между половете и участието на социалните партньори. Знаете, че това е сред приоритетите на моята политическа група и сред моите приоритети. Мисля, че трябва да се съдържа категорична формулировка за участието на социалните партньори. Смятам, че ще постигнем добър резултат. Благодаря още веднъж на докладчика. Мадам Кунс, е комисион Либе. Давам думата на господин Шайгонс, който е докладчик в групата в комисията Либе. Благодаря ви, както каза и госпожа Ламбърт. Започнахме с първоначалните разисквания относно съвместните компетентности, подадени параграфи. И доколкото виждам, голяма част измененията съвпадат с основните идеи на нашата комисия. Един от основните проблеми с този, вид, този нов вид програми, които са програми приемници на предишни програми и на цялата тази нова рамка, е въпросът до каква степен можем да определим целите от самото начало. Както знаете, ще има годишен бюджет за отделните програми, така че трябва да им да бъдем конкретни, но не трябва да бъдем прекалено конкретни, защото трябва да оставим а, и гъвкавост и за нас, и за комисията за периода, за този 7 годишен период. Джин Ламбърт повдигна и една друга дилема, която които си поставяхме ние в нашата комисия. Какво значи права и гражданство и дали тук се изключват правата на граждани, които, не са, които нямат европейско гражданство, като например искащите убежище или мигрантите? Ние бихме искали да не се изключват тези неевропейски граждани. Те също трябва да могат да се ползват от правата, повтитащи от европейското законодателство. Повдигна се и въпросът за е, равенството между половете. Аз смятам да разгледам всички изменения, които ще се внесат и във вашата комисия, и в нашата комисия. Мисля, че има шансове да изготвим един качествен доклад. Има обаче един съществен проблем – който според мен засяга и други бюджетни редове. А именно, трудно ни е да видим с какви средства точно разполагаме. И изглежда, че средствата са намалени в сравнение с предишните програми. И според мен цялата нова концепция за програмите цели участие да прикрие този проблем с намаляването на средствата. Ние обаче бихме искали да намерим допълнителни средства, тъй като много често се говори за това колко са важни основните права и гражданството, но едновременно с това отделяме повече средства за други области. Знаем обаче, че конкретните цифрови измерения не са в правомощията на нашите комисии. Исках просто да ви обърна вниманието на този съществен въпрос и да ви уверя, че ще се опитаме да разширим приложното поле и да сме сигурни, че няма да разполагаме с по-малко средства за повече програми. Това е цялостната ни стратегия за новата многодишна финансова рамка. Благодаря на всички ви за интереса. Ще очаквам вашите изменения, за да се опитаме да намерим компромисни решения председателката. Благодаря ви. Госпожо Ламбърт, искате ли отново думата или тъй като вече всички ви похвалиха, няма какво да добавите? Okay. Или може би искате първо да чуете Европейската комисия. Добре, кой ще се изкаже от името на комисията? Имате думата. It's good morning from us. Добър ден и от наше име. Високо оценяваме становището. Преди да сме видели измененията, трябва да кажа, че всичко общо взето върви в посоката на комисията. Две пояснения. Първо по отношение на член 4.1а. Смисъла на този член не е да определя чии права се покриват от целия инструмент. Неговата цел е да подчертае, че специфичните права, свързани с европейското гражданство, трябва да бъдат насърчавани. А в член 3 се определят засегнатите лица, които всъщност са всички лица. Тоест, е, инструментът тук не се ограничава само до европейските граждани. По отношение на 4.1е и правата на потребителите, виждаме тесни връзки между правата на потребителите и законодателството, което се подготвя в е, ГД правосъдие. Тук не става въпрос за безразборно харчене на пари. Просто трябва да има такъв а, член, такъв текст, за да може да подкрепим нашите политики. Ако този елемент се прехвърли в друга програма, ще има проблеми. Става въпрос за ограничени фондове, за конкретни политики, за конкретни синергийни ефекти. Както вече беше почетано, става въпрос за последваща програма след програмата Прогрес, но само в някои аспекти, като равенството на половете, разбира се. Естествено, че искаме да има синергиен ефект по отношение на политиките в областта на заетостта, трудовите условия и така нататък. Трябва да кажа обаче, че те се покриват чрез последващите действия спрямо прогрес. А по отношение на другите елементи, ако правилно разбираме, те се покриват от програмата за социални промени и иновации. В цялото време се отчита факта, че трябва да има синергиен ефект между всички програми. Благодаря. Благодаря, госпожа Ламбер. Благодаря на колегите за топлите слова. Сигурна съм, че ще успеем да намерим точната формулировка за компромис в някои области. Надявам се, че онова, което каза комисията, ще се окаже полезно за дебата. Ограничени сме по отношение на синергийния ефект между програмите. Някои въпроси, естествено, ще засягат управлението. Съвета по економически и социални въпроси даде своите трактовки, своите червени линии участието на ГД правосъдие, Етос, Ще е интересно. Въобще ще бъде интересно да се види синергийния ефект между всичките програми, ЕПСКО и така нататък. Не виждам особени проблеми, както каза и госпожа Гьонс, по отношение на цялостното намаление. Преструктурирането не винаги означава повече средства. Така или иначе, мисля, че ще успеем да постигнем обща линия и да имаме стабилна позиция, когато преговаряме с съвета, тъй като това са много важни въпроси. Мисля, че колегите го осъзнават в комисията. Много ви благодаря. При това положение ще разгледаме измененията на 8 октомври за да ги гласуваме на следващия ден. И това ще даде възможно госпожа Гонц да разполага на време с становището на нашата комисия. И така продължаваме с следващата точка от дневния ред. Точка 8. Давам думата на романа Никол Манеско, която ще ни осведомил относно пак директивата за възлагането на обществени поръчки в областта на водоснабдяването, енергетиката, транспорта и почтенските услуги. Трябва да разгледаме 136-те изменения или общо 27 внесени изменения ще бъдат разгледани. Госпожо докладчик, имате думата. Uh, Благодаря, госпожо председател. Искам да благодаря на всички колеги, които внесоха изменение към това становище. Както споменахте, имаме 133 изменения. Гледайки съдържанието на измененията, трябва да кажа, че нашата комисия ще успее да подобри качеството на законодателството, когато става въпрос за равни възможности, недискриминация. Сред тези 133 изменения има припокриващи се текстове. Аз ще предложа на колегите компромисни изменения. Преамбилните точки и по-точно точка 4, която говори за общата роля на обществените поръчки. Преамбилна точка 5 относно предложението за директива и социалните измерения, член 31 относно ограничените договори за определен вид работни места, цехове и така нататък. По отношение на хората в неравностойно положение ще имаме тексти, освен това по член 55 и 70. Има много изменения, които са добри и които ще подсилят предложението на комисията. Има обаче изменения, които трябва да бъдат обсъдени допълнително. Тъй като има изменения, които предлагат задължителни социални критерии, има изменения, които са насочени против отварянето на пазара. Съответно, трябва да видим дали можем да стигнем до споразумение. Има изменения, които предлагат да се премахне на пълно критерия за най-низката цена. За тези изменения, които смятам, че са противоречиви и не е лесно да се приемат, е, ще трябва да има допълнителни разговори. По отношение на изменение 71 във връзка с тази е, купонна система, не разбирам защо това се предлага и дали това е точното място. Има доста изменения с хоризонтален характер, които не са свързани с заетостта, а по-скоро с правомощията на комисията ИМКО. Съответно, трябва да видим дали те са съвместими с нашата работа защото повечето от тези изменения вече са предложени в водещата комисия ИМКО. Като цяло приноса на колегите е доста ценен, искам да им благодаря. Надявам се, че в крайна сметка ще стигнем до отличен резултат. Благодаря. Думата има Франсуаз Кастекс. Благодаря ви, госпожо председател. Най-напред бих искала да подчертая колко важно е да има специфична директива за възлагането на обществени поръчки в областта на водоснабдяването, енергетиката, транспорта и почтенските услуги. Защо? защото това са услуги с а, общ а, интерес. И те от този техен характер дава възможност за компенсации за предоставяне на услуги от общ интерес, т.е. за предоставяне на средства от страна на държавата. Ето защо тези дружества не могат да се възприемат като, всяко, като всички останали дружества опериращи в други области. Ето защо е нормално тези дружества да отговарят на същите изисквания като обществените дружества, които са много ясно обяснени в доклада на Марта Рабела по отношение на възлагането на обществени поръчки. В частност става въпрос за задълженията, свързани с качеството на работните места и на условията за труд и изискванията за опазване на околната среда, също така и задълженията, изискванията свързани с възлагането на подиспълнители и тъй нататък. Съгласен съм, съгласна съм като цяло с идеята на докладчика, а именно да не се изключват нито един от областите от тази директива. Независимо дали става въпрос за опочниките услуги, транспорта, енергетиката или водоснабдяването за сметка на това, въпреки че съм съгласна да има такава специфична директива за възлагане на обществени поръчки за някои от тези сектори, трябва въпреки това много ясно да подчертаем защо имаме нужда от тази специфична директива. Ето защо в тази директива трябва да припомним, че тези сектори са свързани с услуги от общ интерес. И затова предприятията, опериращи в тях, имат специфични задължения И следователно, че тези дружества са силно ограничени по отношение на възможностите за обществени поръчки. Но като компенсация за това се, дава, се приема специфичен статут за този вид предприятия за тези сектори. Ето защо съм съгласна всички изменения, които са свързани с протокол 26 към договор за функциониране на Европейския съюз. Този протокол 26 е свързан с специфичните условия за услугите от общ интерес. И този протокол дава на обществените власти и възлагащите, възлагащите власти специфични възможности за отдаване на обществени поръчки в този сектор. Така че, пак казвам, според мен трябва да припомним съдържанието на протокол 26 И мисля, че в цялостното разискване на това становище трябва да припомним този протокол, свързан с услугите от общ интерес. Благодаря ви, Тамасман. Не иска думата, колкото възпирам. Не виждам друг да иска думата. Томас Хендел. Е, Госпожо председател, скъпи колеги, ще се спра върху някои моменти, които вече бяха упоменати от докладчицата. Тя се спря върху проблематичното разискване във връзка с избора на економически най-изгодната оферта или на най-низката цена. Критерият за избора на офертата на най-низка цена вече е бил обсъждан тук в парламента в друг контекст. Ако започнем отново обсъждания по този въпрос и ако бъде въведен този критерий, то тогава ще се стигне до конкуренция в ущърп на работниците и служителите. Не бива да се стига до дъмпинг на трудовото възнаграждение в областта на обществените поръчки. Това ще е крачка в погрешната посока. Общинските възложители на обществени поръчки следва да изберат економически най-изгодната оферта. Това им дава широк марш за маневри и им вменява някои задължения във връзка с спазването на национални и международни трудовоправни норми. Не бива да се приема инструмент, който да е против съответните международни конвенции, които трябва да следват работодателите. В тези конвенции е залегнал принципът, например, на равно заплащане за равен труд. Ако се приложи критерият подбор на офертата на най-низка цена, то това ще отвори вратичка и за дъмпинг на трудовото възнаграждение – във връзка с това бяха внесени изменения 59 и 112. Ще кажа няколко думи за тях. Ако се смени доставчикът, то трябва да се приложи съответната директива за защита на работниците. Така ще се избегне дъмпинг на трудовите възнаграждения. Още един коментар, който предполагам ще обсъдим и последващата точка от дневния ред. Става дума за ключова тема, а именно представителните колективни трудови договори. Във връзка с обществените поръчки, възложителят на обществена поръчка следва да спазва колективните трудови договори, то представителните такива. Това трябва да е сред основните критерии. Последен коментар. Спазването на законовите стандарти може да се гарантира единствено, когато всички изпълнители поемат солидарна отговорност. Ако някой от тях не поеме своята част от отговорността, както и ако не се ограничи броят на подизпълнителите, то има риск да не се спазват в достатъчна степен трудовоправните норми, тъй като един от подизпълнителите или някой от тях няма да спазват тези стандарти, няма да са отговорни. Затова при възлагането на обществени поръчки следва да действа принципа на солидарната отговорност. Никой не може да заобикаля трудовоправните норми или колективните трудови договори. Uh, Birgit Sippel. Vielen Dank, Frau Сипел. Благодаря, госпожо председател. Не се занимавам пряко с това досие, но ще направя коментар по тема, която бе упомената и от докладчика, а именно въпроса за обвързващите социални критерии. Тя заяви, че този въпрос е проблематичен. Според мен това твърдение на докладчика е проблематично. Доколкото знам, са внесени изменения, според които трябва да се спазват действащите законови изисквания за социални критерии. Разбира се, трябва да изходим от това, че се спазват всички законово уредени социални критерии. Защо да не запишем това в текста? Не веднъж сме обсъждали случаи, при които най-вече поддоставчиците не спазват законово установените социални стандарти. Затова смятам, че трябва да се разпише параграф, според който всички подизпълнители трябва да спазват тези стандарти. Според мен е абсолютно необходимо да се предвиди такава формулировка. По отношение на критериите за изключване, следва да се заяви, че могат да бъдат изключени доставчици или оференти, които не спазват социалните критерии. Това за мен е абсолютно необходимо. Ако някой не спазва законовите разпоредби, трябва да бъде изключен от участие в процедурата. Ако формулираме разпоредбата последния начин, този, който не спазва законовите разпоредби, може да бъде изключен от участие, то тогава даваме зелена светлина за нарушаване на закона. Всичко, което е законово уредено, било то на ниво Европейски съюз, на ниво национално законодателство или на ниво колективни трудови договори, следва да се спазва както от изпълнителите, така и от подизпълнителите. Няколко думи по нещо казано от преждеговорившия колега. Що се отнася до подизпълнителите, трябва да въведем строги разпоредби. При хоризонталното възлагане не е никак трудно да се възложи поръчка на повече от един подизпълнител, но в вертикалната процедура това е проблем, тъй като всеки един от подизпълнителите реализира печалба, а в най-долната част на този вертикален ред са работниците и служителите, за които остава, меко казано, доста малко. Благодаря. Някой друг иска ли думата? Изглежда не. При това положение отново давам думата на госпожа Манеско. Thank you, Mrs. Chair. Благодаря, госпожо председател. Благодаря на всички за коментарите. Напълно съм съгласна с това, че трябва да уважаваме протокол 26, европейските закони, в областта на трудовата политика, всички стандарти, социални стандарти. Всичко това трябва да бъде спазено и когато говорим за обществени поръчки. И особено когато става въпрос за услуги от този род, услуги от обществен интерес. трябва да сме много предпазливи, когато защитаваме трудещите се. Отново казвам, напълно съм съгласна, но трябва да кажа, че за мен не е добра идея в един отворен пазар, в ситуация на свободна конкуренция, да налагаме такива социални критерии можем да защитаваме европейските стандарти, да ги зачитаме, да ги подобряваме, ако е необходимо и вероятно е необходимо, но не можем да налагаме тези социални критерии. Това може да доведе до затворена конкуренция, а не до открита конкуренция, конкуренция видна на пазара. Аз съм убедена, че на срещите с докладчиците в Сянка ще успеем да намерим решение, удовлетворяващо всички. Надявам се, че следващата седмица в Страсбург ще успеем да насрочим такава среща на докладчиците за да можем да обсъдим допълнително всички аспекти, които и днес бяха засегнати. Благодаря. Е, Благодаря ви, госпожо докладчик. Извинявам се, преди вас а, трябваше да кажа нещо. Всъщност, леко, малко се притеснявам, защото никъде в това разискване не чух а, необходимостта от упоменаване на проблемите и въпросите извън Европейски съюз. Знам, че Комисията по международна търговия ще изготви свое становище, но въпросът е как отварянето на пазара на обществени поръчки към представители на трети страни и на предприятия от трети страни ще се регламентира как може да се определят търговски отношения, които могат да попаднат в категорията справедлив търговски обмен. Трябва да вземем предвид социалните аспекти на този вид обществени поръчки. И според мен е важно нашата комисия да даде инициативата в тази насока. Затова ще ви помоля да разгледате измененията в тази насока. И ако не виждате, ако не намерите необходимията за целта материал в предложените писмени изменения, мисля, че може да обмислим едно устно изменение в тази насока. Според мен това наистина е много важен въпрос. Отново се извинявам на госпожа докладчика, че се изказах след нея, но за мен това беше много важен елемент. Казахте, че предвиждате постигнато на компромис идната седмица в Страсбург, което ще ни даде възможност да разгледаме тези компромисни изменения на заседанието на 17 септември и да гласуваме становището на следващия ден на 18 септември. И така приключваме с тази точка от дневния ред. Сега давам думата на Мариан Харкин за разглеждане измененията по нейният доклад за Европейския фонд за приспособяване към глобализацията. Тук става въпрос за 291 изменение, 53 са внесени от докладчика. Имаме и известни проблеми с сроковете. Както знаете, тук спътваща комисия е комисията по селското панство за относно един член. Става въпрос за член 4.3. Госпожо докладчик, имате думата. Благодаря, госпожо председател. Искам в началото да кажа, че съм много доволна, че има подкрепа за този фонд от всички групи, с изключение на ЕКР, които предлагат да се отхвърли тази идея на комисията. Естествено, изчакваме становището на Агри, но на всички други комисии вече имаме становището. ФАМ и така нататък, всички те подкрепят създаването на този фонд. Това трябва да се каже, защото, както вие вероятно знаете, има блокиращо малцинство в съвета. Вчера имах среща с председателството. Те ми казаха, че за съжаление броя на подкрепящите блокиращото мълцинство се увеличава. Председателството обаче оказва подкрепа, те продължават да правят предложения. Казаха ми освен това, че моя проект доклад дава възможност за преговори в съвета, особено и възоснова на вашия подход в някои изменения относно селските стопани. Следващата работна група ще бъде в края на септември и в началото на октомври. Ще има други изменения, свързани с по-високо съфинансиране. Като цяло обаче няма такава подкрепа в съвета за по-голяма ставка на съфинансирането. Някои държави смятат, че предложението трябва да е максимално работещо на ниво държава членка. По отношение на селските стопани казаха ми, че в началото повечето държави членки са били против, сега обаче положението е 50 на 50. Това може да е свързано с възможността за намаляване на средствата по ОСП, с някои бюджетни въпроси, просто отбележете този факт. По отношение на самонаетите, държавите членки казват, че една от трудностите е как да се идентифицират тези самонаети лица и как да се прилагат националните разпоредби и разпоредбите на регламента. Вие самата, госпожо председател, говорихте за най-важния проблем сроковете. Доколкото знам, Агри ще гласува своето становище през декември. Това означава, че кипърското председателство ще приключи и те пък ми казаха, кипърците ми казаха, че те искат да имат позицията на парламента, за да може да сложат текста на маста за преговори. Ето защо аз смятам, че ние трябва да имаме парламентарна позиция колкото се може по-бързо. По отношение на измененията, искам да благодаря на всички, които внесоха изменения. Има различни гледни точки, но и много общи позиции. Сега, най-важните изменения – има изменения свързани с заглавието, естествено текста ще зависи от компромиса. Има изменения свързани с ролята на регионалните органи. Аз съм открит спрямо от тези текстове, защото така може да се подобри ефикасността и ефикасността ефективността на фонда. Има изменения свързани с ускоряване на интервенцията, някои процедури трябва да бъдат следвани по отношение на ЕМФФ. Зелените предлагат да се включи и социалния фонд, да има конкретен бюджетен ред. Аз не смятам, че това трябва да бъде подкрепено. На определен етап това беше добра идея, но едва ли ще се случи. Има изменения свързани с по-високото съфинансиране. Някои колеги смятат, че трябва да има 95%, други приемат ставката такава каквато е, мисля, че можем да намерим обща позиция. Има изменения свързани с критериите за интервенция, броя на уволнените, е, който е необходим, за да се активира фонда. Някои предлагат 200, е, други предлагат 50, е, други като колегата Зубер предлагат поне 500. Тук нямаме обща позиция, да се надяваме, че стигнем до компромис един от най-важните въпроси е свързан с измененията относно приложеното поле. Дали става въпрос за сериозни нарушения или нарушения, които да идват следствие на някакъв конкретен вид економическа криза. Има и една нова идея, когато има значителен брой работници в един или няколко региони на някаква страна, които са изложени на риск от реструктуриращи операции, операции по преструктуриране. Тоест, не само в случай на съкръщения, а и в случай на преструктуриране. Идеята е на господин Дардан. Това е много важен въпрос и така се променя цялата идея на фонда за глобализацията. Не знам дали това е било първоначална идея на комисията, но дори да е било така, сега имаме промяна. Искам да разбера какво смята комисията. Защото, както вече ви казах, така се променя изцяло философията. И още нещо. Ако правим това в един сектор, защо да не го направим и в други отрасли? Защото някои казват, не можем да правим това в селското стопанство, не можем да предсказваме. Ако можем да предсказваме, казваме в някои сектори и отрасли, може ли това да е валидно за всички отрасли, като селското стопанство? По отношение на младежките гаранции, знаете, че ние сме отдадени на тази идея в нашата комисия. Съвсем накратко по отношение на земеделците. Като цяло има разбиране, че не трябва да има специален режим за фермерите. Има различни гледни точки, естествено. Онези, които смятат, че трябва те да се третират като самонаетите, е, имат своите идеи. Е, госпожа Зубер смята, че пак те трябва да бъдат изключени изцяло, но като цяло повечето хора смятат, че земеделците трябва да се разглеждат като повечето други работници. Има известен разнобой относно включването на менеджерите. Някои ги изключват като цяло, други включват е, менеджери на микропредприятия, но не и менеджери на ниво малки и средни предприятия. Госпожа Корнелисен от Зелените пък предлага тук да се включат всички съкратени работници, независимо от това какъв им е статута. Някои колеги предлагат да се изключат сезонните работници. Защо това е така, искам да разбера. Почти приключвам. Има някои изменения свързани с обещетенията. В никакъв случай не трябва да се замества тук отговорността на държавите членки. Има някои изменения, свързани с физическите активи. Аз предлагам да се замени предложението на комисията. Вместо 35 000 да имаме 25 000, защото 35 000 е твърде висока ставка. Ще имаме допълнителни разговори. Има едно интересно изменение на госпожа Берес, когато се закрива едно предприятие, фонда да се използва като нещо като кооператив и освен това предлагате да има предварително финансиране в някои обстоятелства. Можем да разгледаме този въпрос. И накрая има някои изменения от колегата Ман, например. Аз също имам такива изменения. Те са свързани с проактивната, двустранната основа за разговори, за, за взаимодействие. Колкото по-голямо взаимодействие има между управляващия орган и комисията и държавите членки, толкова по-бързо и толкова по-добре ще се прилагат разпоредбите. Има някои изменения относно участието на социалните партньори, които напълно подкрепям. Общо взето това е положението с измененията. Отново казвам, основното е дали ще приемем преструктурирането или не. И последния ми коментар, тъй като блокиращото мълцинство нараства в съвета и тъй като това зависи от две неща. На първо място има държави членки, които смятат, че това не е компетенция на Европейския съюз. от друга страна, има и държави, които смятат, че това е възможност за намаляване на бюджета по някои редове. И съответно отново казвам, колкото по-бързо парламента да даде своята позиция относно този фонд, толкова по-добре за бъдещето на този фонд, ако той въобще има бъдеще. Благодаря. Много ви благодаря, госпожо докладчик. Думата има господин Серка, след което господин Томас Ман. Благодаря ви, госпожо председател. От името на Федерик Дърден, който за нещастие е не, нямаше как да остане с нас, бих искал да ви представя позицията на казаното госпожа Харкин, както и за различните изменения, внесени от нея и от останалите колеги. Като цяло имаме два основни проблема. Първият, напълно съм съгласна с госпожа докладчика, е с поемането на отговорността от страна на Съюза. Този фонд беше създаден за да се справи с определени трудности и не можем да оставим този фонд да бъде победен от щетите тези трудности на времето съвет или Европейската комисия си дадоха сметка, че имаме нужда от действия срещу проблемите, предизвикани от глобализацията. А сега, когато сме най-сериозно засегнати от тези проблеми, свързани с глобализацията, тези две институции предлагат да се на практика да се премахне този фонд. Той, разбира се, не разреши всички проблеми, но все пак подкрепи милиони работници в а, рамките на Европейския съюз. Както каза госпожа Харкин, има хора, които се работят за унищожаването на Европа. Аз обаче смятам, че трябва да опазим тази Европа, която вече повече от а, 60 години защитава своите граждани. Ето защо смятам, че трябва да се борим срещу хората, които предвиждат съкръщения във всеки един бюджетен наред, дори да става въпрос за минимални съкръщения. Не бива да позволяваме това, не бива да позволяваме да се отнема професионалното обучение на работниците. Трябва да се борим за продължаване на този фонд и да се противопоставим на всички мерки за унищожаването му. Напълно съм съгласен с госпожа докладчик в, по този въпрос хората, които се стремят да унищожат фонда. Също така предвиждат и различни начини да го направят, като например изключването на всякото стопанство. Аз обаче смятам, че този фонд трябва да продължава се бори с кризата предизвикана от глобализацията, като например проблемите в областта на индустрията. Аз обаче не смятам, че този фонд трябва да се занимава с проблемите на селските стопани. Аз се смятам, че селските стопани трябва да имат достъп до този фонд, като останалите самозети лица. С това съм напълно съгласен. Но не смятам, че този фонд трябва да се съсредоточава изключително върху проблемите на селското стопанство. Съгласен съм с измененията на госпожа Харкин, които, които целят запазване на характера на този фонд. Важно е, според мен, да имаме на законодателна рамка на европейско равнище, която да се занимава с въпросите за преструктурането на економиката. И ако спораме с този фонд, това значително ще улесни нашата задача. По отношение на, рав... на равнището на съфинансирането, особено по отношение на предприятията. В момента е, обмисляме този въпрос, но не искаме да се предвижда различно отношение и различно третиране в зависимост от богатството на държавите членки. Та според мен само ще отслаби Европа като цяло. Вярно, тази идея има своите основания, но на този етап мисля, че ако введем подобно разграничаване, това ще подрони основните цели и основната сила на този фонд. И пак казвам, подобна идея ще доведе до цялостно отслабване на цялата програма. И накрая, мисля, че ще бъде проява на здрав разум да заявим, че фондът все още е полезен за някои държави членки. Трябва да разгледаме, разбира се, и броят на хората, които могат да се възползват от него. Ако се наложи, ще намалим броят на работниците, които могат да ползват фонда. И накрая, госпожо Харкин, бих искал да кажа, че от името на парламента трябва да припомним, че именно нашата институция представлява европейските граждани. Наясно сме с бюджетните и всички останали трудности, но все пак трябва да припомним, че основният ни ангажимент е към гражданите и в частност към гражданите, които се сблъскват с особено големи трудности в момента. Това трябва да стане напълно ясно на съвета и на Европейската комисия. Не сме съгласни да се намаляват малкото средства и малкото инструменти, с които разполага Съюза да се бори срещу кризата. Този фонд беше създаден от комисия от съвета. Председателят на комисията Бароза се ангажира в създаването, със създаването му. Ако искате, може да си припомним доводите, които той тогава изтъкна. Те са още по-важни и още по-валидни днес и затова ние ще продължаваме да защитаваме този фонд. Благодаря ви. Думата има Томас Ман. Президент, wollte... Благодаря, госпожо председател. Напълно подкрепям казаното от Алехандро. В Германия бяха изказани големи съмнения във връзка с създаването на подобен фонд за приспособяване към глобализацията. Ако една подобна инициатива остане само на думи, то от нея няма да има никакъв смисъл. Хората трябва да усетят, че реално искаме да им помогнем, че искаме да създадем шанс за устойчива заетост. Това е много важно. В редица държави членки бе заявено, че не е необходимо да се създава такъв инструмент, но аз се радвам, че той бе създаден. Фондът не разполага с огромни средства, но и за това от дейността му може да има смисъл единствено ако постига положителни резултати. Заседанието ни се излъчва по интернет и искам да се възползвам от възможността да заявя, че Гласът ни трябва да бъде чут от онези, които са най-засегнати от безработицата. Във връзка с това фондът е важен инструмент, но на места в държавите членки ни се задава неведнъж въпросът какво точно се цели с този фонд, какви резултати са постигнати и същевременно имаме нужда от информация от държавите членки, за да знаем къде е необходимо да се заделят средства от фонда. Когато получим данни за това, че някъде има такава необходимост, ще можем и да действаме ефективно призив към колегата Харкин. Нека селското стопанство не попада в обхвата на фонда. Вече са предвидени достатъчно инструменти за финансиране на селското стопанство, в това число и в моя избирателен район. Не е необходимо то да се финансира по фонда за приспособяване към глобализацията. Няколко думи за бюрократичните процедури. Да, процедурите често са бюрократични, да, няма достатъчна информация за изискванията за кандидатстване но в този процес могат да участват и парламентаристите. Трябва средствата да се разпределят справедливо, но за целта трябва да си взаимодействаме. Последен коментар. Радвам се, че много колеги говориха за младеща. Възможностите на младежите за навлизане на пазара на труда в много държави членки са силно ограничени. Към тях трябва да бъде насочена помощта ни. Не бива да заявяваме, че нямаме нужда от този инструмент. Според мен, чрез него хвърляме поглед напред към бъдещето. И някои държави членки трябва да се освободят от ужасните си предразсъдъци и да престанат да се оплакват. Инструментът доказа, че от него можем да извлечем полза. Надявам се и сигурен съм, че Мариан ще свърши добра работа. Merci. J'ai beaucoup d'orateurs inscrits et on благодаря ви. Има много хора, които искат да се изкажат. Е, времето напредва. Така че ще ви помогна, помоля да останете кратки. Думата има госпожа Зубер, след което госпожа Ламбърт. Бригада. Им пример Лугария lugar, eu só Благодаря. Един коментар като повод за размисъл. Става въпрос за средствата по фонда. Въпросът ми е следния. До каква степен могат европейските политики да спрат тази вълна от съкрещение? Ето, конкретен въпрос, релевантен, свързан с действието на фонда. неочакваната криза съществува като феномен. И тя трябва да се отчете. Тройката дава своите мерки, те трябва да се изпълняват и се появява тази неочаквана криза. Защо да се спори, че може да има такава неочаквана криза? криза. Знам, че времето не е достатъчно. Мисля, че можем да стигнем до споразумение относно критериите за допустимост по фонда и по-конкретно броя на работниците. Ние предложихме по отношение на регионите този фонд да може да се използва в определен отрасъл. С други думи, да се използва в рамките на определен отрасъл, без да се отчита регионалното измерение. По отношение на съфинансирането, всичко, което допринася за ставката, за повишаването е положително от наша страна. Благодаря госпожа Ламбарт и след това господин Болан. Благодаря. Нашия докладчик сянка е госпожа Корнелисен тя обаче трябва да се изкаже на конференцията по заето с момента, така че аз ще дам нейната позиция. Мариан Харкин всъщност вече говори доста подробно. Енви има различни позиции, които са малко като орела, рака и штуката в различни посоки. Много е трудно да се намери основание за това, защо се помага на хора, които са жертви на глобализацията, а не се помага на хора, които са жертви на преструктурирането. Имаме изменение 138, което цели разширяване на приложното поле онези, които могат да бъдат включени. Фермерите много често се засягат. Ние смятаме, че те трябва да бъдат включени при същите условия, както други работници. Те не са специален случай. Може би трябва да се променят някои от търговските политики, за да се подпомогнат земеделците, но това не е в приложното поле на фонда за глобализацията. Ние смятаме, че трябва да има малко по-голяма гъвкавост относно определението на економически отрасли, защото може да има изключване на някои работници, просто защото не попадат в рамките на определен отрасъл, но това да е нещо като граничен отрасъл, смесица от два съседни отрасла, въобще не са лесни нещата за тълкуване. може да харесвате Европейския съюз и да не искате да има отделен фонд за глобализацията, така или иначе. Ние искаме комисията, ако може да включи някъде другаде всички тези елементи, за да не разглеждаме всички тези неща по-отделно и да не говорим за тях по-отделно. По отношение на съфинансирането, трябва да разгледаме това предложение. Някои държави членки съфинансират всички мерки по фонда, други дават финансиране, само че само от страна на компаниите, а държавите членки като държави не харчат нищо. Въпреки преструктурирането, някои компании все още печелят и е странно, че те не допринасят, не се задължават да допринасят. Ако това е мярка за солидарност, то трябва да се отчитат държавите членки, които са в сериозни финансови затруднения и за тях трябва да има друг режим на съфинансиране, защото целта е да се подкрепят хората на място. Има цяла поредица от други изменения. Аз знам обаче, че Мариан ще работи усилено с всички докладчици в Сянка за да се постигне решение и точно както и ти, Мариан, ние съжаляваме относно графика на работа в комисията Агри. Това не помага за нашите цели. Благодаря. Филип Булан. Благодаря ви, госпожо председател. Както ми помолихте, ще се опитам да бъда максимално кратък. Задачата ми не е толкова трудна, защото съм съгласен с много отказаното преди мен от господин Саркас в частност. Напълно съм убеден в нуждата и в функционирането на този фонд. Както знаете, наскоро го използвахме във Франция в полза на 2000 скатени работници от Peugeot Citroën. И също така подкрепям идеята да не се включват стопани в фонда или по-скоро да се, те да се включат, но наравно с останалите работници. Както знаете, има много други инструменти, посветени на съртостопанство и не смятаме, че фонда за глобализация трябва да се използва конкретно с подкрепяне на този отрасъл. Предлагам също така и увеличаване на бюджета за този фонд на 55 милиона в сравнение с предвидите от комисията 50 милиона и против становището на някои държави членки, които биха искали да премахнат изобщо този фонд. В заключение, за мен този фонд не е разход, а е инвестиция. То ни позволява да върнем обратно на в пазара на труда съкратените работници и също така представлява инструмент за подпомагане създаването на нови предприятия и затова смятам, че той е преди всичко инвестиция. Благодаря ви, Евлин Рения, след което аз самата ще кажа няколко думи. Благодаря, госпожо председател. Също ще бъда кратка, тъй като колегите направиха доста коментари, които не искам да повтарям. Първо, Европейският фонд за приспособяване към глобализацията не бива да бъде толкова категорично критикуван. Това е един ефективен инструмент, който би бил още по-ефективен, ако се увеличи размерът на финансирането му. Защо? Защото дава възможност на много работници, изпаднали в затруднение, да се справят с него. Може би една или друга държава членка следва да прояви по-голяма активност, ако осъзнае, че по този фонд се предоставят средства, от които пряко могат да се възползват работниците. По-богати страни, като Германия и Австрия, също усещат положителния ефект от фонда, тъй като и там има работници, изпаднали в тежка ситуация. Затова, според мен, е много важно да се прави разлика между Северна и Южна Европа. Трябва точно да се знае кои работници получават финансиране по фонда. Що се отнася до включването на селското стопанство, към него се подхожда критично. Аз също съм критично настроена, тъй като според мен има достатъчно други инструменти за неговото финансиране, за насърчаването на млад младежите и борбата с младежката безработица, не бива да се прави сравнение между младежите и онези, които са сред губещите в селското стопанство. Мисля, че трябва да се създаде един отделен фонд за борба с младежката безработица, тъй като има много какво да се направи в тази област. Много е важно да се насърчи фонда за приспособяване към глобализацията, но не бива средствата от него да се използват за финансиране на селското стопанство. За него вече има много други възможности. Има възможности за пренасочване на средства. Благодаря ви. Най-напред бих искал и аз благодаря на госпожа докладчика. Смятам, че с нейния подход ще постигне добър резултат в рамките на нашата комисия. Съгласна съм и с казаното от нея по отношение на сроковете. Важно е възможно най-бързо да изготвим един силен текст, изразяващ позиция на Европейския парламент и да го представим на съвета. Не съм напълно наясна с а, идеите и с а, приоритетите на колегите от Комисията по селско стопанство но според мен ще поставим по заплаха самото съществуване на фонда, ако не действаме бързо предвид настроенията в съвета. Ще го кажа на колегата Декастро. По отношение на самото съдържание, чух, чух къмто на госпожа Харкин по отношение на преструктурирането. Струва ми се, че мнозинството от колегите в парламента ще подкрепят изключването на селското стопанство от приложното поле на фонда. И ще кажа, че ако наистина искаме да, помогнем, да подпомогнем всяките стопани, не трябва да им предоставяме средства по Европейския фонд за приспособяване на глобализацията. А защото ако им предоставим този фонд, то това означава да им кажем чисто и просто, че те няма как да се препитават с селското стопанство и че направо им предлагаме да сменят своята, своето занимание. Тоест, това означава, че на практика приемаме споразуменията за свободна търговия, които заплашват сърското стопанство в Европа. И с други думи казано, ще предоставим сърското стопанство в ръцете на третите страни, с които включваме споразумение за свободна търговия, което според мен не е подходящият подход. По отношение на заедостта на младите хора. Мисля, че има други становище и други инструменти. Мисля, че всички познаваме доклада на колегата Юда Штайнер по този въпрос и че трябва да се съсредоточим върху подхода, предвиден в него. Съгласна съм с казването на госпожа Харкин за слушателите, които трябва да имат възможност да се възползват от своите компетен... своята квалификация след фалита на компанията, но трябва да преразгледаме броят на съкратените работници, които могат да доведат до които възможност за използване на фонда, тъй като 500 работници е прекалено голям брой създаване на подобни кооперативни сдружения. Има още един въпрос, който трябва да разгледаме по-внимателно, чрез компромисно изменение или чрез устно изменение. Трябва да поработим, трябва да видим какъв е процеса на разглеждане на заявленията в рамките на Европейската комисия. Няма да навлизам в подробности, но вчера разгледахме случая с Пежо. В случая комисията изчака първо да се реши проблема с Рено, което беше разбираемо. Но заявлението беше подадено по абсолютно същия модел. И след като се приключи с случая Рено, на комисията трябваше още цяла една година, за да разгледа случая с Пежо. Това по никакъв начин не е приемливо. Ето защо вчера обсъдихме идеята, че принципно комисията разполага с 6 месеца за разглеждане на дадено досие. Ето защо Европейската комисия би трябвало в рамките на два месеца след подаване на заявлението от страна на държавата членка да заяви кои са липсващите документи, за да може ця, цялото разглеждане на случая е да приключи в рамките на 8 месеца. Тъй като в ам, противен случай цялата процедура прекалено много се поточва във времето, а в повечето случаи средствата вече са отпуснати реално на работниците от страна на държавите членки. Това е един от елементите, който обсъдихме вчера и бе предложила на госпожа докладчика да го вземе предвид. Давам думата отново на госпожа докладчика. Tied... Благодаря, тъй като нямаме много време, няма да говоря по всеки коментар отделно, водих си бележки, три неща, които не се засегнаха. Една от критиките, която чувам по отношение на фонда е следната. Първо, не много страни кандидатстват. Всъщност, комисията вчера публикува доклад. 20 страни са кандидатствали. Друга критика, която чувам, Държавите членки, които са в най-тежко финансово положение, познати като ПГС на английски Португалия, Италия, Гърция, Испания и така нататък, те не кандидатстват. Всъщност 41% от всички моби са от тези страни. Така че е ясно е, че те използват този фонд. Това не може да е аргумент срещу използването на фонда. На второ място, фонда може да е много ефективен, както каза и господин Ман. Всъщност има интеграционна степен 41%. Е, Това става ясно от доклада. Значи не става въпрос за прахосване на пари без резултати. И накрая, отново във връзка с казаното от господин Ман, може да има степен на еврокрация, но има добри примери за това как фонда работи добре. Например, Испания се справя, разглежда му убите изключително ефективно, Става въпрос за добро сътрудничество между комисията и управляващия орган в държавите членки, добър поток на информацията и всичко започва да тече по мет и масло. И накрая ставаме свидетели на това как държавите членки дават вече персонализирани услуги от деня на подаване на молбата, т.е. работниците не чакат. Колкото по се скъсят сроковете, толкова по-бързо държавите членки ще могат да предоставят персонализирани услуги, тъй като това е от полза за работниците. И накрая, оставам с впечатлението след разговорите с някои членове на съвета и не само, че дори сред онези държави членки, които са част от блокиращото мълценство, има разлики в мненията между финансовите министерства и министерствата по социалните въпроси. Независимо как се наричат тези министерства в различните страни, в тези министерства на социалните въпроси има голяма подкрепа, особено сред тези, които вече са ползвали средства по фонда. А Блокирането, противопоставането идва от Министерството на финансите. Мисля, че ще успеем да се справим. Очаквам с нетърпение сътрудничество с докладчиците. Очакваме потвърждение на датите и местата за срещи. Благодаря ви. Ще разгледаме компромисите изменения на 8 октомври, принципно, за да можем да ги гласуваме на 9 октомври. След това ще видим с Комисията по селско стопанство как ще се потече процеса при тях, но те по принцип са предвидили гласуване на 3 декември, колкото разбирам, което за нас е неприемливо. И така сега се връщаме на точка 6 от дневния ред. Давам думата на господин Ман, като му се извинявам. Тези, които ставят най-накрая, обикновено са наказани, но действително разполагаме с ограничено време, иначе няма да успеем да свършим с всички точки в дневния ред. И така давам ви думата за разглеждане на измененията относно проекта за регламент на Комисията за наземните услуги на летищата на Съюза и отмяна на директива 9667. Ja, liebe Kolleginnen und Kollegen, ähm, den Anträgen... Скъпи колеги, много приятно прекарах почивката си, запознавайки се с измененията. В продължение на 14 дни работих тук в парламента и се опитах да изработя компромиси. Вече получих и от някой от вас обратна връзка. Ще се спра върху няколко основни момента. Важно изменение е изменение 25 на Джин. Ти отхвърляш предложението за наземния транспорт. Да, някои се обявяват за предложението за директива, но мисля, че в момента трябва да обсъдим някои други аспекти, като социалното сближаване. Радвам се, че успяхме да се наложим по параграф 50, по който имаме наши компетенции, в които не може да се намеси комисията по транспорт. Изменения 26 и 27 до изменение 30 Напълно ги приемам, но съм внесъл изменение от свое име. Съгласен съм с Надя, Томас Хендел и други колеги. Изменение 33, внесен от Юта, Евелин и Алесандро. В тази област споделяме компетенциите си с Комисията по транспорт. Мисля, че трябва да помислим още по този въпрос, тъй като различните европейски летища имат своите особености. Може да се създаде единно пространство с единни стандарти, но има прекалено големи разлики между регионите. Така, например, в различните летища се получават различни видове опасни пратки. И ако nicht die Individualitäten der verschiedenen Flughäfen. Also da habe ich noch ähm, ein Problem von мисля, че във връзка с това може да има проблем. Нямам проблем с 34 и 35, внесени от Томас Хендъл и Вероника за минималните стандарти за образование и обучение. Филип Полан също е внесъл изменение в тази посока. Изготвил съм компромисно изменение, в което са отчетени всички ваши идеи. По темата обработка на багаж са внесли изменение двама колеги. Мисля, че тук става дума за сигурността на обработването на багажа. Няма проблеми с 38, 39 и 40 относно социалната сигурност. Тук разполагаме с изключителни компетенции в областта на трудовото възнаграждение. Изготвил съм изменение, което отразява всички ваши идеи. Голям проблем за мен е изменение 43 на Юта и Алесандро. Те пледират за разширяване на приложното поле, като се включат не само категориите, за които говорим в момента, но и всички останали седем категории. Според мен това е особено проблематично. Защо? Защото по останалите седем категории вече е отворен пазара, създадени са условия на конкуренция. Не може за област, за която вече е предвидена нормативна уредба, да изискваме допълнителни клаузи за социална закрила. Разговаряли сме с летищата по този въпрос и те категорично се обявяват против това предложение. По някои категории сме взели решение да се ограничи броят на доставчиците. Това са високо деликатни категории, които касаят сигурността и обработката на пътниците. Ако се ограничим само с предложените 4 категории, наистина би бих, бих бил благодарен, тъй като те са, както казах, най-деликатни. Изменение 47 задължение за прилагането на гаранция за преназначаване на служителите. Приех тези изменения. Това са изменения 47 до 49, изменения 51 и 52. По тях също съм изготвил компромис. Изискването за прозрачност, отнесено от Юта, Евелин и Александро, напълно го приемам. Правото на самообслужване, това са измененията до точка 62. Също ги приемам. Приемам и предложението за предоставяне на закрила на напускащи работници. Напълно съм против изменение 64. Изменение 69. Права на профсъюзите. Много важна позиция, която приемам. Квалификациите на служителите това са изменения 71 до 74. Приемам ги. Искаме да се създаде подходяща среда за висока квалификация на работниците. Тук се упоменава и Европейския орган за сигурност на въздухоплаването. Редовни обучения за работниците. Това е много важна тема. Не бива набързо да се организират обучения, тъй като Темата сигурност на въздухоплаването е много важна. Госпожо председател, вижда се, че сме на едно становище. Приемам изменения от 80 до 84 Готов съм дори да приема и измененията от 84 до 90, изменения 91 до 96, които визират отчитането и докладването, също срещат моята положителна оценка. Няма нужда да изготвяме компромиси по всичките изменения, които изброих, тъй като сме на едно мнение. Трябва наистина подробно да се докладва трансфера на работници. Няколко думи по едно последно изменение, изменение 97, за крила на правата на работниците. По това изменение съм предложил някои нови формулировки. Като цяло приемам всички изменения с изключение на 5 или 6. Внесени са 72 изменения. Това не е чак толкова много и показва, че докладът не е бил чак толкова лош. С удоволствие ще изслушам вашите идеи. Можем да разговаряме следващата седмица в Страсбург. Надявам се да изготвим текст, с който можем да се наложим спрямо Комисията по транспорт и в пленарната зала. Благодаря ви за вниманието. Оставят ни още 15 минути. Така че давам на докладчите в сянки на останалите колеги по две минути, за да представят своите доводи. Давам ги по отред на групите. Първо давам думата на госпожа Стайнрук. Да, имате две минути, което давам думата на госпожа Хирш. Благодаря, госпожо председател. Мисля, че всички се стремим към защита на интересите на работниците. Знаем какви проблеми възникнаха в миналото във връзка с либерализацията. И ако позициите ни по един или друг въпрос се различават, в това няма никакъв проблем. Най-късно по време на предизборната кампания ще имаме нужда от подобни различия. Групата на социалистите и демократите се обявява против разделянето на работниците на работници първа и втора класа. Не мисля, че е издържан от юридическа гледна точка да правим предложения за по-висока степен на закрила за някои в сравнение с други. Затова нашата група се обявява за гаранцията за преназначаване на работниците. Важно е да се въведат високи стандарти, но е важно също един орган да изготви общи минимални стандарти, валидни за целия Европейски съюз. Изказваш съмнения във връзка с особеностите на отделните държави членки, на отделните летища. Взели сме предвид това в измененията си, като ясно сме заявили, че трябва да се вземат предвид стандартите, които се прилагат на място. Качество на работните места, добри условия на труд – фиксиране на размера на трудовото възнаграждение, отчитане на колективните трудови договори. Обявяваме се за всичко това, особено когато се сменя доставчикът на услуги. При всички положения трябва да си свършим работата, така че да бъдат взети предвид онези въпроси, които са свързани с заетостта. Госпожа Хирш. Ще се огранича само с двата най-важни члена. Първо член 12 и компромисното предложение, което ни изложи докладчика. Става дума за прехвърлянето на служители. В моето изменение 47 се предлага всички държави членки да са задължени да гарантират прехвърлянето, преназначаването на работниците. Но мисля, че като се имат предвид настоящите условия, е добре да се даде на държавите членки право на осмотрение, т.е. да се запази формулировката на комисията. Всяка държава членка трябва да може да реши за себе си дали ще предостави такава гаранция или не. За мен е важен член 20, в който се визира обучението. Абсолютно е необходимо да се въведат минимални стандарти за обучението. Целта на работата ни е да се повиши качеството на наземните услуги. Предпоставка за това е обучението на работниците – мисля, че трябва да се въведе фиксиран брой часове или фиксирана продължителност. В моето предложение се изтъква само, че трябва да се въведат минимални стандарти. Не мисля, че предложението на комисията е достатъчно амбициозно, като се има предвид какво трябва да владеят работещите в тази област. Смятам, че трябва да се въведе минимална продължителност на обученията, в размер от 5 дни. 5 работни дни. Мисля, че това е едно добро предложение, особено като се има предвид, че тези работници принципно не са много добре обучени. Не са се обучавали отстойно преди това. Пер пи, Хендел госпожа Ламберт и след това господин Хендел. Благодаря. Докладчика спомена нашето изменение. Всъщност то ще бъде решаващо. Като цяло, мисля, че сме променили своята позиция относно последния път, когато парламента отхвърли този текст по отношение на необходимостта на този текст и така нататък. Ние ще подкрепим тези изменения, които имат за цел първо да гарантират правата на работниците и на второ място да подобрят качеството на обучението. Това всъщност е квинтесенцията на нашата комисия. Като цяло нашата позиция е ясна. В рамките на комисията ще следваме е, общата линия, но като цяло сме готови да дадем конструктивна подкрепа на измененията с положителен характер. Благодаря господин Хендел и след това господин Дебакер. Няма да са ми достатъчни две минути, но ще се опитам. Томас Ман е извършил добра работа по доклада. Първо, общото отхвърляне. Не е необходимо да се либерализира допълнително сектора. До момента е либерализиран достатъчно. Мисля, че трябва да се усъвършенства директивата, като се има предвид ситуацията в сектора. Томас говори за седемте категории, които все още не са уредени. Има съществени основания за това в обхвата на текста да се включат и тези седем категории, поне под формата на минимални стандарти. Не бива да оставяме на летишните оператори да ни влияят. При всяка една промяна те на висок глас заявяват, че това ще доведе до фалита на германските летища и на всички летища в Европа трябва да се въведе нормативна уредба за минимални социални стандарти. Това въжи и за нерегулираните, неуредените категории. Мисля, че трябва да се въведе общоевропейски набор от категории за сигурност, който да може да бъде допълван от отделните летища. Мисля, че отправната точка обаче трябва да са общоевропейски минимални стандарти за сигурност. Последен коментар – по член 12 визирам конкретно колективните трудови договори. Моето изменение номер 50 се отнася до позоваването и то задължителното позоваване и прилагане на представителните колективни трудови договори. А в твоята формулировка е записано общо валидни колективни трудови договори. Това е много опасно, тъй като има разлики в отделните държави. В Германия броят на подобни колективни трудови договори намалява. И ако текста съдържа препратка към тях, то няма да окажем никакво въздействие върху колективните трудови договори и с това няма да постигнем целта си. Трябва да вземем предвид особеностите на отделните държави членки и то така, че текстът да е приложим към всички тях. Може би е добре да поговорим по този въпрос с докладчиците в сянка. Merci. Mon excuse auprès des autres groupes. Euh, Извинявам се на останалите политически групи за това, че ви дадох повече време, отколкото на останалите. Думата има господин Брак. Благодаря ви, госпожо председател. Е, Приветствам всички участвали в работата за доброто взаимодействие. Ще се спра накратко върху един момент, който касае и работата на Комисията по транспорт. Докладчикът там се обявява за по-нататъчна либерализация, за по-висока степен на либерализация от тази предложена комисията. Ни предложен е един допълнителен член, визиращ работниците, но съгласно член 50 Работниците за етостта спадат към компетенциите на нашата комисия. Не е редно комисията по транспорт да излиза с предложения за тази област, тъй като по този начин няма да изготвим съгласуван текст и ще имаме проблеми в пленарна зала. Е, puis ensuite je donnerai la parole à la Commission très brièvement aussi. Господин Дебакер, след това комисията съвсем накратко. Благодаря. И аз искам да благодаря на докладчика за добрата работа и за стремежа към компромис. Заедно с господин Бениан ние сме внесли изменения, които общо взето вървят в посоката на комисията. Два коментара. Госпожа Хирш говори за прехвърляне на пенсионал, когато има преструктуриране. Ние трябва да отчетем случващото се в редица страни, трябва да се зачитат редица социални споразумения и трябва да се прави разлика. Не може просто винаги да принуждаваме целият персонал да се прехвърля от една компания към друга. Това ще създаде проблеми, защото понякога компаниите трябва да могат да изберат най-добрите, най-продуктивните работници, ако става въпрос и за разлика в пазарния дял. На второ място по отношение на обучението. Ясно е, че социалната защита на работниците е изключително важна. Трябва да се избегне социалния дъмпинг, да бъде премахнат той и обучението е част от социалната защита. Така или иначе обаче, комисията в началото определи два дни като минимум. Има обаче изменения, които искат да увеличат броя на тези дни и аз мисля, че тук трябва да преработим текста. Няма нужда да има едни и същи дни обучение за всяка една длъжност на летището. Трябва да има редица възможности в тази връзка и предложението на комисията може да е просто минимум. ЕАСА може пък да намери друга система, зависимост от поста на служителя. Давам думата на директор господин Валдуин. Ще ви моля ви да останете възможно най-кратък. Благодаря за тази възможност да коментирам. Искам да благодаря на докладчика на всички членове на комисията, които са положили огромни усилия дори през лятото. Няколко коментара с общ характер преди да поговоря по измененията. Трябва да се запази равновесието в предложението. Какво означава това? Предпазливо увеличение на броя услуги, които се предоставят на авиокомпаниите, Комисията смята, че трябва да има стабилна заетост и висок стандарт за работниците. Това е необходимо, за да има високо качество на услугите и трябва да има естествено и социална защита. Сега, по конкретните въпроси. Първо, прехвърлянето на персонала. Много се радвам, че вашата комисия в голяма степен отчита ползите от това да се прехвърля персонал. Разбирам защо господин Ман иска да се отиде по-далеч. Внимателно мислихме, е, обмислихме този въпрос. Ако задължаваме обаче държавите членки да действат, е, действаме твърде прескриптивно и нарушаваме трудовите отношения. В е, сферата, в областта на действие на синдикатите има подкрепа за идеята да позволим на държавите членки да правят нещо подобно, но да не ги задължаваме. Само една държава членка иска да има задължителен характер и това е важно да се отбележи. Предложеното европейско законодателство не трябва да пречи на държавите членки да прехвърлят персонал, но не може да им налагаме това. И тук подкрепям казаното от госпожа Хирш. Съгласен съм с господин Ман относно факта, че прехвърлянето на персонал във всички постове, за всички постове, отива твърде далеч тази идея, според мен. Естествено, държавите членки могат да препоръчват прехвърляне на персонал. Нашето предложение е нещо като златна среда. То дава достатъчно голяма социална защита и мисля, че би трябвало да го приемете. Извинявам се. Много дълго говорите. Може ли да сте по-кратък? По отношение на откриването на пазара, съгласни сме с вашата идея за гарантиране на социални стандарти. Трябва да има допълнително отваряне, но то трябва да зависи от а, нивата на социална защита. Не сме убедени, че е, трябва да има отваря на пазара на всяка цена. Това трябва да става само ако системата работи и по отношение на социалната защита. Някои държави членки, които искат да заобилят общите европейски права, трябва да се внимава тук, не трябва да се дава такава възможност. Когато не се зачитат нивата на социална защита, има правни процедури, които могат да се задействат. И накрая, и се извинявам, че говорих толкова дълго, по отношение на системите за одобрение на ниво Европейски съюз – когато става въпрос за децентрализирани изисквания за квалификацията на персонала, тук според нас има разминаване. Компаниите трябва да докажат, че независимо от това къде действат в Европа, те имат необходимото ниво на квалификация за своя персонал. И ако караме отделно за всяко едно летище по отношение на изискванията, няма да имаме тази обща европейска рамка, която искаме. Благодаря. Господин Томас Ман, накратко. Благодаря за коментарите. С Юта и другите колеги трябва да поговорим още веднъж за органа за безопасност на въздухоплаването. Надя предложи минимален период от 5 дни като продължителност на обучението. Да, ако се предлагат обучения в рамките на 2 дни, това по никакъв начин няма да е ефективно. Готов съм да приема предложението за 5 дни. Томас Хендел за включването на други категории услуги в обхвата на текста. Това ще е най-сложният проблем, по който има най-големи разминавания. Сигурен съм, че през идните дни ще можем да говорим за колективните трудови договори. Узнах днес от колегата, че в Комисията по транспорта се правят опити за внасяне на изменения, визиращи работниците и заетостта но това е абсолютно неприемливо, тъй като тази тема спада към нашите компетенции. По всички други теми ви призовавам да се възползваме от времето, което имаме в Страсбург. Можем да изпием по едно кафе заедно и да поработим по текста. Е, Много ви благодаря, господин докладчик такъв случай ще сте в състояние да ни представите компромисите изменения на 17 септември и ще ги гласуваме на 18. И така стигнахме до точка 11 от дневния ред. Ще разгледаме проекто становището за многогодишната финансова рамка за периода 2014-2020 година. По тази точка аз трябва да представя становището си по 29 пред внесени изменения на моето проекто становище. Вчера проведохме среща с докладчиците в Сянка и техни, или техните представители. И на това заседание успяхме да изготвим пет компромисни изменения. Мисля, че по този начин постигнахме добър напредък. Искам да добавя още едно компромисно изменение – но може би ще се върна на него по време на разискването, така ще стане по-ясно. Сега по отделните изменения, съвсем накратко. Първото изменение се обхваща в компромисно изменение, така че променяме изменение трето и по този начин социалните цели се залагат, залагат още в първият параграф. По, изменение, по отношение изменение второ предлагаме да се преразгледа позицията относно изменение 29 за гъвкавостта. Казах вече по изменение трето, променяме го. Изменение четвърто е трудно приемливо, тъй като то предвижда да се разглеждат въпроси, свързани с ръждаемостта в рамките на един инструмент, посветен на заедостта. Изменение 5 е проблемно, както изменение 6, изменение 7 не е проблемно, изменение 8 е свързано с 25% от Европейския социален фонд. Тук ще имаме нужда от нова формулировка на компромисното решение. Идеята е 25% от финансовия пакет на, на структурните фондове да бъдат разпределени за Европейският социален фонд. Но трябва да става по за 25% от предвидените финансови пакет за структурните фондове за политиката по сближаване. Тук имаме нужда от устно изменение. Имаме тук не, много силно експертно мнение, никой не би се противопоставил на него. Изменение 9 също похваното е в компромиса. Изменение 10 е на господин Ори, с което аз имам известни проблеми. По изменение 9 нямаме проблеми. По изменение 10 не съм убедена, че то е от приложението проблем на това становище. Изменение 13 не съм убедена, че ще постигнем тези цели, така че предлагам да не го приемаме. Имам проблеми с изменение 11, както и с изменение 15. По изменение 16 изготвихме компромисно изменение заедно с изменение 17. Ако не се лъжа, да, така е. Изменение 18 е свързано с а, въпроса за програмата за подпомагане на най-унеправданите. Тук ще изчакаме и становището на Европейската комисия. Имам проблеми с изменение 19 и изменение 20. Ще изчакаме ново предложение на НП, най-вероятно. Изменение 21 също е проблемно, както изменения 22 и 23. Това са изменения предложени от госпожа Заброска. Поисках разяснение от автора на изменението господин Орси по изменение 24. Господин Ори, извинете. а изменение 25, ако не се лъжа, беше обхванато от компромисното изменение. Става въпрос за изменението относно Европейския фонд за приспособяване към глобализацията. Същото върши за изменение 26. Вече казах какво се случва с изменение 27. А по изменение 28 чакам разяснението на господин Ори. Споменах вече изменение 29. Извинете за това бързо представяне, но просто разполагаме с наистина много ограничено време. Някой иска ли да вземе думата? Изглежда не. Прекрасно. В такъв случай ще гласуваме с новото устно изменение, което споменах преди малко. Ще гласуваме. Всъщност ще разгледаме по-подробно компромисните изменения на 17 септември, за да ги гласуваме на 18. И така стигаме до точка 12 е, от дневния ред, преговори с съвета относно програмата за социална промяна и социални инновации. Давам на господа докладчика точно една минута, за да ни представи ситуацията, която май не е напреднала много. Благодаря, госпожо председател. Не мога да ви кажа нищо ново. В рамките на тристранните разговори до момента е проведена една среща. Явно има разногласия на ниво съвет. Следващата среща на съвета предстои да се състои на 10 септември. Да се надяваме, че тогава той ще се обедини около едно становище и че ще може да бъде насрочена дата за следващото заседание в рамките на тристранните консултации. От ние от своя страна изискваме отчитането на младежката безработица и осигуряването на възможности за сътрудничество с социалните партньори. Но при всички положения трябва да изчакаме до едната седмица. Е, Благодаря. Бих искал само да добавя, че за пореден път слушахме за опитно зайче на парламента, тъй като първи започнахме преговори по даден елемент от междуногодишната финансова рамка и бяхме наистина шокирани, от начинът по който кипърското председателство отказа изобщо да разглежда въпросите по същество, тъй като не е успяло да се, не е успяло да се запознае с различни елементи. Все пак става въпрос за много дребна част от годишна финансова рамка. Ние предлагахме много сериозни изменения по четвъртия стълб и нататък, но кипърското председателство ни каза, че изобщо не може да обсъжда въпроса по същество, тъй като не е запознато с цялостната позиция на съвета по отношение на годишната финансова рамка. Това ми се стори една напълно неприемлива позиция и за това осведомих председателя на парламента, комисията по бюджета и останалите заинтересовани органи на парламента и всички те приеха много насериозно този коментар и разбирам, че е имало известен напредък на последният съвет в Никози миналата седмица. И мисля, че трябва да продължаваме да оказваме натиск, ако искаме да постигнем напредък. Също така, миналата седмица се проведе и съвет за етостта паралелно с другите съвети в Никозия. Разбирам, че там имаше разминаване с становището. Не се занимава с, с, това досие министърът на заедостта, но постигнахме напредък с министър по европейските въпроси, който много сериозно се заинтересува от тази тема и ви призовавам да продължим работата с него в тази насока. Ако отиваме да кажем за момента, ще се върнем отново на въпроса, когато има напредък. Се надявам това да бъде много скоро. Последна точка от дневния ред. Посещение на, на делегация на Комисията по затостта и социалните въпроси в Европейския център за развитието на професионалното обучение в Солун, СДФОП. Разполагате с писмен документ, представящ резултатите от това посещение. Мога само да кажа, че обсъждахме въпросите за приоритетите за периода 2012-2014 година. Имаше и въпроси свързани с управлението на центъра. За ваша информация, директорът, който ни посрещна, е изпълняващ функцията директор, но това е ситуация, която продължава вече от много дълго време по неразбираеми за нас причини има необясним блокаж. А това според нас не е пример за доброто управление, което тикува на всички равнища в Европейския съюз. Съжалявам за а, това заключение на работната ни среща. Благодаря на преводачите и ако не изникне нещо извънредно, ще се срещнем отново на 17 септември. Благодаря ви.